Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can... Добре, колеги и приятели, казва председателят, нека започнем. Часът е 15.5 минути. Както всички със сигурност сте видели, аз не съм госпожа Гресле. Днес тя не може да председателства след обед, затова ще трябва да се задоволите с мен до края на заседанието. Имаме доста натоварен дневен ред, предстои ни да обсъдим много теми. Съгласно бележките на председателя имаме по около 30 минути на точка. Затова моля колегите да се придържат към времето си за изказване, да са колкото се може по-кратки. Преминаваме към дневния ред по същество. Първа точка – приемане на дневния ред. Изпратен ви е дневният ред по електронните пощи. Не виждам желаящи да внесат възражения. С това дневният ред се счита за прият. Втора точка – съобщение на председателя. В бюлетина на комисията ни е посочен езиковият режим на днешното заседание. Посочено е също, че то се излъчва наживо по интернет за милионите наши съевропейци, които могат да го следят на компютрите си. Точка трета. Специален доклад на Европейската сметна палата на тема договарянето от страна на Комисията на споразумения за партньорство и програми в областта на сближаването за периода 2014-2020 година. Компетентният член на Европейската сметна палата е господин Балко. Ще му дам думата за да ни представи доклада. Благодаря. Добър ден, господин председател. Благодаря ви, Дерек, господин Гладчик Пирински, госпожи и господа. За мен е удоволствие да представя специално... За мен е удоволствие да представя специалния доклад номер 2 на Европейската сметна палата за 2017, в който правим анализ на оперативните програми и споразуменията за партньорства за 2014-2020 година. Целта на тези програми е по-добро обосноваване на интервенциите, съгласуването им с потребностите от инвестиции, и постигането на резултати. Както казах на господин Пирински по време на подготвителната ни среща, този първи доклад ще бъде последван по-късно тази година от още един доклад, посветен на предварителните условия и на резерва за изпълнение. Споразуменията за партньорство между комисията и държавите членки са стратегически планове за инвестиции, в които държавите членки посочват националните си приоритети за разходите по европейските структурни инвестиционни фондове за 7 години годишен период. Те бяха договорени през 2014, а до декември 2015 комисията договори 387 оперативни програми по Фонда за регионално развитие, Социалния фонд и Кохезионния фонд. Установихме, че комисията ефективно е договорила споразуменията за партньорство и оперативните програми по кохезионната политика установихме, че финансирането е било насочено към постигането на целите Европа 2020, както и че е имало по-солидна логика на интервенциите. Въпреки това, комисията трябва да продължи да работи, например, за по-последователно определение на показателите за изпълнение, за крайните продукти и резултатите. Това ще е необходимо, за да може да се обобщят и сравнят данните за изпълнението по отделни програми. Освен това, има много голям брой показатели. Необходими са и допълнителни данни, поради което се създава риск от значителна административна тежест. Нека сега се спра по-подробно върху процеса. Законодателният пакет за кохезионната политика за периода 2014-2020 бе прият през декември 2013, т.е. 5 месеца по-късно в сравнение с предходния програмен период. Въпреки това, държавите членки подадоха на време всички партньорски споразумения комисията ги прие в рамките на 5 месеца, с един месец по-бързо в сравнение с националните стратегически референтни рамки за предходния период. Освен това, още през 2012 комисията започна активно неофициални преговори с държавите членки. Имаше и нововъведения. Именно комисията излезе с документи с позицията си, съдържащи анализ на основните предизвикателства за всяка държава членка, както и на постигнатия напредък по постигането на целите на Европа 2020. Държавите членки представиха повечето проекто оперативни програми на време. Комисията ги прие в съзвучие с законовите срокове и в рамките на срокове сравними с предходния период. Договарянето на оперативните програми между комисията и държавите членки бе по-сложно в сравнение с предходните периоди. Основните причини за това бяха допълнителните изисквания, като предварителни условия или изискването за по-ясна логика на интервенциите. Имаше и проблеми с информационните технологии, необходими бяха множество процедури за одобрение от страна на комисията. Имаше и проблеми с качеството началото с първоначалните проекти, представени от държавите членки. Възоснова на тези първи констатации препоръчваме на комисията да представи законодателното си предложение за периода след 2020 година на време, както и да даде достатъчно време на законодателните органи да приключат преговорите. Второ, що се отнася до насочването на разходите по кохезионната политика към приоритетите на Европа 2020, установихме, че споразуменията за партньорство средства са ефективен инструмент за заделянето на финансиране по структурните инвестиционни фондове за тематични цели и инвестиционни приоритети. Установихме също така, че са обхванати всички основни аспекти Изискванията за отделните фондове за тематична концентрация са били преизпълнени. Като се има предвид постигането на стратегическите резултати, ще е необходимо значително участие и от страна на държавите членки по линия на техните бюджети, в добавка към разходите по структурните инвестиционни фондове. Ще са необходими също така допълнителни регулаторни мерки и структурни реформи. По повечето от проверените програми, комисията и държавите членки са успели да установят по-стабилна логика на интервенциите. Но понякога информацията по оперативните програми не съответства на тази по споразуменията за партньорство финансовата информация по програмите не винаги дава възможност да се провери дали са спазени изискванията за тематична концентрация. Възоснова на тези констатации препоръчваме държавите членки да предоставят на комисията необходимата и финансова информация, за да може тя ефективно да извърши мониторинг на спазването на изискванията за тематична концентрация. Препоръчваме във връзка с това на комисията да направи така, че заделянето на средства по структурните инвестиционни фондове за тематични цели – като изискване е спазено от държавите членки. Нека сега се спра върху основната и най-важна констатация от нашия доклад – сложността на оперативните програми по 2014 и 2020. Тя се дължи на следното. Броя на приоритетните оси, определени от държавите членки, броя на инвестиционните приоритети в държавите членки и броя категории региони, обхванати от оперативните програми. Във връзка с това, Искам да ви обърна внимание на триизмерната матрична структура в приложение 3 на страница 89 от доклада ми. Сами можете да се убедите, че в случая не става дума за упростяване. Освен това, подходът към финансовия мониторинг на инвестициите е различен за Фонда за регионално развитие и Социалния фонд. По Фонда за регионално развитие не може да се направи връзка между действията и финансирането, тъй като финансовата информация не е в съответствие с инвестиционните приоритети. По Европейския социален фонд сферите на намеса са в, напълно приведени в съответствие с инвестиционните приоритети и всеки приоритет съответства на една, на една област на намеса. За Европейския фонд за регионално развитие една и съща област на интервенции може да се използва по различни тематични цели или инвестиционни приоритети. Що се отнася до разликите между Фонда за регионално развитие и социалния фонд, ще ви обърна внимание на графика номер 15 на страница 74, която е много показателна в това отношение. Виждате, че по Европейския социален фонд има много повече силни, отколкото слаби страни и обратното. Освен това, Общите показатели за резултатите са налични само за социалния фонд. В държавите членки има много специфични за отделни програми показатели за резултатите. 2955 за Фонда за регионално развитие и 1976 за Европейския социален фонд. Това допълнително увеличава броя на показатели за изпълнение, които трябва да се наблюдават и осложнява процеса на обобщаване на данните. Освен това, няма общо определение на крайен продукт и на резултат. По Фонда за социално развитие резултатите отразяват непосредствения ефект от намесата на Европейския съюз върху подпомогнатите субекти. По Фонда за регионално развитие Резултатите са макроизмерения, за които са допринесли намесите, като например БВП на отделните държави членки. Смятаме, че повече и по-добри данни за изпълнението за крайните резултати могат да допринесат за установяването на бюджет ориентиран към резултати след 2020. Препоръчваме възоснова на тези констатации на комисията да разработи обща терминология за краен продукт и резултати и да я включи в финансовия регламент за периода след 2020. Комисията, освен това, трябва да направи анализ на специфичните и общи показатели за периода 2014 и 2020, за да определи кои от тях най- са най-пригодени за определяне на въздействието от намесата на Европейския съюз. Държавите членки трябва да престанат да използват ненужни показатели по отделни програми, в случай, че в програмите настъпят промени по настоящия програмен период. Що се отнася до въздействието на програмите, то ще бъде обект на анализ, както и през предходния период. За целта трябва да има данни за резултатите, които пряко са проистекли от съфинансираните действия. Такива данни ще бъдат събирани и докладвани от държавите членки на комисията. Показателите за резултати по фонда за регионално развитие обаче не отразяват непосредствените резултати по проектите и не са достъпни, освен ако държавите членки не решат доброволно да събират тези допълнителни данни. Тези данни обаче не са обект на редовно докладване и контрол. Затова препоръчваме комисията да разпространява добрите практики на държавите членки и да подпомага държавите членки при актуализирането на плановете им за анализ. Освен това, според нас, различните изисквания по регламентите за отделните фондове за събиране и докладване на данни за изпълнението за крайните продукти и резултати е една от основните слабости на настоящата система. В следствие от това държавите членки ще трябва да разработят системи за мониторинг на изпълнението по отделните програми, като вземат предвид различни методологии и особено голям брой показатели за отделни програми. От това ще проистече голяма административна тежест. Освен това не се знае как ще се използват тези данни. Затова препоръчваме комисията да използва данните от годишните доклади за изпълнението и оценките за сравнителен анализ на изпълнението и там, където това е подходящо, да насърчава разработването на референтни показатели. Освен това, ще трябва да се прилага, когато това е подходящо, идеята за бюджет, ориентиран към резултатите, по който всяко увеличаване на средствата трябва да се обвърже и с по-високи резултати. Призоваваме комисията да приложи този подход към кохезионната политика за периода след 2020 година. И накрая, госпожи и господа, нека обобщя много красноречивото заглавие на този специален доклад. Комисията е подходила ефективно към договарянето на програмите и споразуменията за партньорство през периода 2020 2014-2020 година и по-добре ги е насочила към а, стратегията Европа 2020. Uh, uh, uh, благодаря много. Благодаря за тази интересна презентация. Давам думата незабавно на докладчика господин Пирински. Благодаря ви, господин председател. Нека да благодаря и на докладчика Балко и, и аз а, да изкажа благодарностите си за тази интересна презентация, която действително успява да обхване а, съществените елементи от специалния доклад. Днешното обсъждане на доклада, както и следващия доклад и това, което предстои по-късно, именно специалния доклад по а, предварителните условия, са изключително актуални като теми. По-настоящем се работи по седмия кохезионен фонд и е съвсем ясно, че политиката за сближаване е най-важният инвестиционен инструмент на Европейския съюз Същевременно тя е политика, на която предстои да и се случат сериозни реформи. Затова трябва да имаме предвид какви са предизвикателствата в областта на политиката на сближаване за периода след 2020 година. Нека незабавно да премина към проблемите, очертани в специалния доклад и препоръките, които той съдържа. Е, трябва да се вземе предвид какво по-конкретно следва да се случи след 2020 година. Първата група въпроси са свързани с актуалността. Първата препоръка на Сметната палата е следната. Европейската комисия трябва да се погрижи законодателните предложения за политиката за сближаване да бъдат въведени своевременно, за да може да има координация и планиране. Имахме затруднения преди 2014 година, а сега има още по-големи предизвикателства. Ресурсите намаляват, а политиката в областта също се сблъсква с доста трудности по същество. Има ясен ангажимент и задължение за комисията, съгласно многогодишната финансова рамка, да предложи многогодишната финансова рамка за след 2020 година преди 1 януари 2019 година. В своята реакция комисията заявява, че възнамерява да направи законодателното предложение след това. Смятам, че тези заявления на комисията следва да се разгледат изключително критично. Защото на практика това означава, че комисията няма да спази срока 1 януари 2019 година като срок за представяне на многогодишната финансова рамка. Може би това ще стане към края на първата половина на следващата година, а може и да не стане. Идеята, че законодателният пакет ще дойде в последствие, а не незабавно след представянето на многогодишната финансова рамка също е повод за е, повод да си зададем някои въпроси. И така, моят въпрос е следният. Каква е позицията на комисията сега? Какво възнамерява тя да направи до 1 януари, след 1 януари, какво ще стане с законодателната рамка? В четвърта точка има е, ясно предложение, конкретна формулировка за това какво да се случи незабавно след новогодишната финансова рамка във връзка с представянето на законодателния пакет. Необходими са ни напълно ясни е, позиции от страна на комисията, как ще действа и как възнамерява да спази тази първа е, напълно ясна препоръка на Сметната палата – за този е, законодателен инструмент, който е от ключово значение за политиката за сближаване след 2020 година. Вторият въпрос – тематичните цели и тематичните е, групи. Комисията приема препоръките, но отново има някои въпроси, които трябва да зададем. Има препратка към съобщение на комисията от декември 2015 година. Темата му е максимизиране на въздействието на фонда ЕФСИ върху економически растеж и създаването на работни места. Член 16.3 в регламента CPR изискваше да се предложи ясен критичен анализ, средносрочен план за това как се, какви са резултатите от фонда ЕФС. В комисията по заетост има широко подкрепено становище, което е, изразява безпокойство, защо комисията вместо да излезе с такова съобщение, просто е, направи кратко съобщение без анализ на без критичен е, при всички положения анализ на въздействието на инвестициите от този фонд. Затова смятам, че ни трябва един а, е, ангажимент от страна на комисията, който да е много по-конкретен и много по-ангажиран. След това препоръка 3. Господин Балко не случайно се спря на нея. Става дума за определенията, за терминологията и основните понятия са output и result на английски. Комисията казва, че частично приема тези препоръки, но казва, че на този етап не може да поеме конкретни ангажименти във връзка с законодателните предложения за след 2020 година. А тук говорим за преразглеждане на финансовия регламент и конкретни и, и, и, отделните регламенти за отделните фондове. Парламентът вече е работил по тази тема и е, може трябва да се очаква от комисията да подходи много по-ясно. Как ще се погрижи тя да има пълна яснота за това, какви са постигнатите резултати? И каква е разликата между крайния продукт и резултатите? И накрая, анализа на общите показатели и установяването на това, кои от тях са най-важните за оценката на въздействието. И а, последната препоръка избягването на прекъм, прекомерните административни изисквания и такси. Препоръка 6. В нея се казва, че Европейската комисия трябва да въведе определени показатели е, за постигане на резултатите от страна на политиката и а, е, да обвържа увеличение на средства с увеличение на постигнатите резултати. А, комисията е, отговаря оклончиво. Казва, че това реално не е възможно но в други препоръки е, и резолюции на Европейския парламент също сме се занимавали с тази тема. Не е лесно, наистина не е лесно да се покаже до каква степен определени средства по определена програма допринасят за постигане на определена цел в действителността. Ясно е, че има различни политики, които си взаимодействат. Същевременно има и популизъм а, на много места, който се отразява на, на начина на мислене и на политическите кръгове. И а, това също изисква една по-стройна, кохезионна политика, по-целенасочена и ефективна. И за това трябва да имаме начин да демонстрираме какви са ползите. И накрая. Три по-широко обхватни въпроса. Първо, какво е упростяването? Къде е упростяването? Изглежда, че през последните 7 години опростяване няма. Лайт мотивът на доклада е, че всичко е било в рамките на сроковете, но реално, че има осложняване. Два до три пъти повече отчетни документи се изискват поради начина по който е програмиран този цикъл на политиката на сближаване. Така че за мен е очевидно, че опростяването е едно от най-потребните неща в момента. След това достъпността на средствата и увеличаването и е, много пъти сме чували е, оплаквания за това колко трудно е, се постига достъп до средствата. И на трето място, всичко това да се включи в една стратегическа рамка. През последните две години години се говори и за приоритетите по е, е, стратегията Европа до 2020 година, водещи инициативи, приоритети и прочие. А какво става след 2020 година? говорим за едно бъдеще, което е неопределено, неясно. Виждам на къде клоните, така че е, ще приключа тук. Очакваме е, президентът Юнкер да ни осветли по тези теми, възможно най-скоро. Благодаря ви много. Вие зададахте няколко въпроса. Надявам, доста въпроси. Всъщност надявам се, че комисията ще може да отговори на тях. Давам думата и на останалите колеги, които искат да направят препорък. Благодаря много на Сметната палата, на господин Балко, благодаря на господин Пирински е, за направените е, изказвания и със свършената работа. Имам три конкретни коментара. Аз също се безпокоя е, от забавенето от 5 месеца, както и Сметната палата. Не мисля, че това е добър знак. Мисля, че единственият начин да използваме ресурсите разумно е и по полезен начин, е, и да не а, е, бъдем притиснати и да бързаме към края на програмния период, е всичко да започне на време. И е добре всички партньорски споразумения да бъдат а, е, а, прияти и на време, да се приемат повечето от оперативните програми преди началото на новия програмен период, защото иначе едно такова закъснение се предава към всички стъпки по-нататък. И това е нещо, с което се сблъскваме всеки програмен период. Мисля, че има как да започнат неформални преговори с държавите членки и мисля, че може по този начин да се видят още от по-рано някои слабости в споразумените за партньорство и така да се ускори процедурата. Понякога изглежда комисията и държавите членки сякаш така и не са си извлекли по пуките от миналото. За пореден път се закъснява с приемането на операционните програми, което води до закъсняване с е, освояването и до изоставане на, на програми и надхвърлянето на срока на програмния период. Не е ли крайно време да си извлечем пуките от натрупания до тук опит? Вторият ми коментар. Безпокоя се, че има безкрайно много показатели за постигнати резултати, които са създадени държавите членки и общите е, показатели са много по-малко от показателите, е, които са е, конкретни програма по програма. Нещо, което от към анализ ще доведе до значително по-голяма администра... административна тежест. Затова трябва по някакъв начин да разрешим този проблем. Обръщам се към комисията. Какво е положението с различните показатели за постигнати резултати? Има ли някакъв начин за в бъдеще да се приложат приложи един и същи набор показатели за всички а, средства. И последният ми въпрос към комисията. Как възмерява комисията да насръчи държавите членки да документират своите а, усилия а, да вземат пред, а, в. А, а, е, е, за това до каква степен вземат предвид потребностите на гражданите по места. По някой път а, споразуменията за партньорство се изработват само единствено на национално равнище. Как ще докажат държавите членки, че действително вземат потребностите на място на хората под внимание? Благодаря много, Мартина. Много въпроси. Господин Попин, заместник генерален директор – е тук. Е, моля, заповядайте за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Балко, който е докладчика на Сметната палата. Благодаря и на вашия докладчик и благодаря за работата е, по този доклад. Ние междувременно вече успяхме е, на двустранна основа да изясним част от въпросите. Е, и струва ми се, че е, е, своевременно започнахме и неформалния диалог с държавите членки, както подчертава и Сметната палата в своя доклад. Започнахме по същество да говорим с държавите членки за програмите, без да уточняваме точните цифри, но за да придобием някакви по-общи представи за това какви средства ще са необходими за всяка държава член. Естествено, че политиката на сближаване е, трябва да покаже, че инвестициите действително са били насочени към потребностите и че могат да създадат е, растеж и заетост. Доклада по член 16 за първи път е, показа резултати в определени области, като агрегира е, различни е, индикатори за изпълнение, свързани с целите, които си поставяме и по линия на фондовете. Естествено, че показателите за които стана дума, че е хубаво да са единни, е, са посочени в платформите на програмно равнище. И е, след като бяха приети е, програмите, ние е, всъщност адаптирахме и променяхме една голяма част от е, параметрите, от показателите в хода на изпълнение на програмите е, по време на наблюдението за да иллюстрираме именно как би трябвало да се действа в името на изпълнението на програмите за постигане на съответните цели. Най-вече така сложната рамка за изпълнение е обект на критики, но действително ние се концентрирахме в рамките на Европа 2020 е, върху потребностите на определени територии, на определени региони. И действително, може би, е, така да скаже, рамката е твърде сложна, но в момента ние оценяваме отново програмите и работим съвместно с държавите членки непрекъснато, за да подобрим е, съвместно, както рамката, така и е, показателите в програмите. Всяка година, освен това, ние е, анализираме и годишните доклади. През 2017 година е, трябва да отчетем особеностите на тази година. Действително, държавите членки е, отбелязват напредък и комисията в своя стратегически е, доклад е, ще отговори на голяма част от въпросите, свързани с приоритетите и начина по който ние се ориентираме към приоритетите и постигането на целите. Десетте приоритета, определени от комисията, са известни. Те са известни и на всички от тези, които инвестират в програмите, както и в рамките на европейския семестър, но трябва да се имат предвид и предизвикателствата миграция, отбрана, сигурност. Е, в тези области именно са е, предизвикателствата. Така че трябва да помислим естествено как ще включим именно тези много важни предизвикателства за Европейския съюз в е, програмите. Подобряването на изпълнението очевидно е наш приоритет. Събираме е, необходимите данни, за да извършим анализ. Що се отнася до бъдещето, е, струва ми се ясно е, че комисията първо трябва да приключи с бялата книга е, относно финансирането. Струва ми се, че това ще стане е, до края на тази е, седмица, така че ще обсъдим е, конкретните предложения във връзка с финансирането на от по линия на европейския бюджет. Много се надявам, че всичко ще бъде в срок. Естествено, стратегическия доклад е много важен не е вярно, че не сме постигнали опростяване. Всъщност е, около 50%, така да се каже, е съкръщаването на е, бюрократичните изисквания. Има държави членки, при които самото устройство е доста сложно. Например, Австрия и там нещата действително са по-осложнени. Но що се отнася до стратегическите доклади, отбелязваме значителен напредък, включително и във Франция, и в Гърция. Постигнахме добра конструкция, добра архитектура за нашите програми в бъдеще – но няма еднотипно решение, е, тъй като нещата трябва да са съобразени с спецификата на съответната държава. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Е, една голяма част от въпросите всъщност се отнасяха до комисията, е, като че ли не останаха чак толкова въпроси, на които да отговори Сметната плата, но господин Балко има възможност, ако желая, да коментира чутото. Аз вече в уводното си слово обясних какви са основните моменти в нашите наблюдения. Докладът е по-теоретичен, отколкото практически насочен, но това е, е основата е, във връзка с изразходването на европейските средства. Може би няколко допълнителни думи. Е, аз лично смятам, че трябва да помислим много сериозно за бъдещето и, и какво точно ще бъде въздействието на Брексит. Е, тъй като очевидно е, Брексит е, ще предизвика промени във всички тези цифри, за които говорим. И в резултатите. ние подготвяме един втори специален доклад за партньор, споразуменията за партньорство, втора част. И всичко това, за което говорим и тук, ще бъде засегнато много по-задълбочено и подробно там, най-вече какви ще са условията и при последващата оценка. Аз действително очаквам с нетърпение този доклад и резултатите от него. Как в бъдеще ще изразходваме средствата на европейските фондове? Това е изключително важна тема, която би трябвало да стои в центъра на вниманието ни. Господин Пирински, докладчикът ни последни е, заключителни думи. Да, благодаря, господин председател. Е, реакцията на заместник генералния директор е, е интригуваща. Интересна Той го спомена за е, това, че е, е, има дори по-начало, по ранно започване на преговорите в неформална, неофициална форма, но независимо от всичко ние отчитаме забавяне при изпълнението. Мога само да окоръжа комисията да не се задоволява с успеха постигнат към момента. Но поради забавенията при представянето на МВР е, и е, е, проекто бюджета ще има допълнително опасност от забавяне при изпълнението. Така че ние трябва да сме подготвени и да взимаме предпазни мерки. Комисията е всъщност отговорният орган, който трябва да казва не само какви цели преследваме, но и да се справя с предизвикателството във всяка ситуация. Една констатация, която срещаме и в доклада на Сметната палата, а, а, отчасти и в а, а, така, коментарите на комисията, е, изискванията на парламента, видите ли, водят до забавяния. Не, това е неприемливо. Е, е, това е опит да се постави под въпрос правомощието на парламента. Не, ако говорим сериозно, става дума за недоразумение и то неприятно недоразумение, е, ако нещата се тълкуват по този начин. Естествено, че е, всичко трябва да се подготви много добре и да се изпълнява в сроки добре и е, когато се изпълняват изискванията и условията, няма да има забавения. При всички положения можем да се върнем отново на тази констатация или забележка. И а, заместник а, генералният директор просто отхвърля а, така а, критичните бележки относно опростяването като цел, но не и като реалност, като резултат. А, е, в е, доклада се споменава, че е, рамката е спазена, но че рамката е твърде сложна. Така че комисията би трябвало да обърне малко повече внимание на тази констатация и препоръката опростяването да се реализира. И на трето място Заместник генералния директор говори за нови предизвикателства във връзка с миграционния поток, с сигурността, отбраната. Политиката на сближаване не е предназначена за решаване на подобен вид проблеми и предизвикателства. Тя е дългосрочна политика, на която има определени цели и задачи така че предизвикателствата, за които а, говорите, всъщност а, би трябвало да бъдат решени по друг начин, но не и в а, сферата на тези средства за кохезионната политика. А, очевидно, а, нещата ще се обсъждат и в Комисията за регионално развитие, а, а, където а, работя и в тази а, комисия. А, необходими са и политически, и економически условия и аспекти, които са свързани с политиката на сближаване. Ако ние отправяме критични бележки, т.е. е защото кохезионната политика е, е, изключително важна за бъдещето. Тя е важна част от МФР. Тя трябва да се изпълнява е, е, в рамките на споразуменията за партньорство е, в срок и трябва да бъде много добре фокусирана, за да бъдат постигнати резултатите, които очакваме. Комисията, за съжаление, като че ли не осъзнава факта, че Кохезионната политика в бъдеще има много-много важни задачи за изпълнение, независимо от предизвикателствата и независимо от необходимостта от съкръщаване на някои от финансовите източници. Но в този контекст би трябвало да си дадем сметка колко важна е политиката на сближаване и сега мисля, че преди да дам думата на нашия докладчик за, по специалния доклад номер 4, е по-добре да чуем отново представителя на Сметната палата а, Гретен за този доклад. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, госпожи и господа, радвам се днес да ви представя специален доклад номер 4 на Сметната палата за защитата на бюджета на Съюза от неправомерно разходване на средства. В тази област комисията разполага с два основни вида инструменти. Превентивни мерки, така че разходите да не се възстановяват по европейския бюджет преди да е било направено плащането и финансовите корекции, благодарение на които се възстановява положение, при което всички разходи, възстановени от европейския бюджет, да отговарят на изискванията на Европейския съюз. Докладът ни е посветен на проверка на тези два инструмента, на това доколко те ефикасно са защитили европейския бюджет от неправомерно изразходване в областта на кохезионната политика. На кохезионната политика се падат 350 милиарда евро за периода 2007-2013 и 2014-2020 година. Това отговаря на около една трета от европейския бюджет. Установихме, че комисията ефективно е използвала инструментите на свое разположение за периода 2007-2013 година с цел опазване на европейския бюджет от неправомерно разходване на средства. Установихме, Виждаме, че комисията е използвала превентивни мерки и финансови корекции в много по-голяма степен за периода 2007-2013 година в сравнение с предходния период. Установихме, че комисията е приложила съразмерник и че се е съсредоточила върху най-изложените на риск държави членки. Освен това, комисията е оказала натиск върху държавите членки, за да се справят те с недостатъците в системите си за управление и контрол. Но понякога системата е толкова сложна, че понякога минава много дълго време, докато се предприемат превентивни мерки. Затова е по-добре държавите членки да прилагат процедурите коректно още от самото начало, да не изискват плащане на недопустими разходи, така че и на комисията да не се налага да задейства механизма за превентивни мерки. На комисията, освен това, и е трудно да наблюдавам ефикасно прилагането на финансовите корекции, тъй като нерядко тя не разполага с достатъчна информация от държавите членки. Що се отнесе до докладването от страна на комисията за прилагането на двата инструмента, според нас е трудно да си, човек да си създаде пълна представа за положението, тъй като нито един от документите не е достатъчно обстоен. Разговаряхме с, с заинтересовани страни, с представители на парламента и на съвета. Благодарим ви за съдействието, което оказахте на нашите аудитори. Според заинтересованите страни, в докладите на комисията няма достатъчна информация за сравненията между отделни държави членки, както и за добри практики за предотвратяване, откриване и коригиране на настоящите проблеми. Тук искам да се спра върху един важен въпрос. Европейската сметна палата, чиято задача е да извършва одити и да излиза с препоръки за целия Европейски европейски бюджет, има ограничени възможности, що се отнася до пряко консултиране на отделни държави членки. За разлика от Сметната палата, комисията, тъй като по-често извършва одити на системите на държавите членки, в по-голяма степен може да излиза с препоръки към държавите членки, с, подобря... с цел подобряване на системите им за управление и контрол. А що се отнася до нормативните разпоредби за периода 2014-2020, установихме, че настоящата система е подобрена. Комисията има повече правомощия, така че да предотвратява неправомерното възстановяване на разходи от европейския бюджет. Накрая, нека ви обърна внимание на препоръките в специалния ни доклад. Препоръчваме комисията да продължи да е бдителна, така че да няма грешки по плащанията. Препоръчваме и също да подобри процедурите си за мониторинг и докладване и да използва новите си по-силни правомощия за периода 2014-2020 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за доклада. Високо го оценяваме. Сега давам думата на докладчика господин Пирински. Благодаря. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. Първо, успешното прилагане на кохезионната политика започва с ефикасното и своевременно планиране по структурните и инвестиционни фондове. Тази политика може да се увенчае с успех единствено и само ако се спазва принципът на доброто финансово управление. Във връзка с това предотвратяването и откриването на нередности, както и финансовите корекции, играят особено важна роля. Специалният доклад номер 4 на Сметната палата дава положителна оценка на превентивните мерки и финансовите корекции за периода 2007-2013, съдържа и допълнителни препоръки към комисията и държавите членки с цел по-добра защита на финансовите интереси на Съюза. Високо оценявам работата на господин Гретен и неговия екип. Наистина са постигнали отлични резултати по специалния си доклад. Приветствам също така факта, че комисията е приела препоръките на Сметната палата. Очакваме тя да ги изпълни в а, своевременно. Палатата постановява, че за периода 2007-2013 комисията е работила ефикасно с цел предотвратяване на неправомерно възстановяване на разходи. Комисията е започнала да прилага и двата инструмента на свое разположение много по-рано и с много по-голямо въздействие в сравнение с предходния период. Трябва да продължи тази положителна тенденция. Предлагам парламентът да подкрепи препоръките на палатата в това отношение, именно да препоръча на комисията да продължи да е бдителна, когато прави проверка на исканията за плащане, внесени от държавите членки. Трябва да призовем комисията също така да излезе с аналитичен консолидиран доклад за всички превентивни мерки и финансови корекции за периода 2007-2013 година. Сметната палата прави също и уместната констатация, че нормативната уредба за финансовите корекции за периода след 2020 трябва да бъде подсилена, но че акцентът трябва да продължи да е върху превентивните мерки. Във връзка с това е необходимо комисията, колкото се може по-скоро, да въведе интегрирана система за мониторинг, така че информацията и наличните база данни да се използват за сравнителен анализ, както и за превентивни мерки и финансови корекции за периода 2014-2020. Парламентът, съветът и компетентните органи в държавите членки трябва да имат своевременен достъп до тази информация. Имаме някои допълнителни коментари и препоръки по този въпрос в работния документ. Както с право посочва палатата, прекъсването и временното спиране на плащанията излагат държавите членки на значителен финансов риск, могат да затруднят и комисията при управлението на бюджета. Във връзка с това комисията трябва да приложи съразмерни действия, да защити бюджета от една страна и от друга страна да постигне целите по кохезионната политика. За целта комисията трябва да работи за своевременното и ефективно изпълнение на оперативните програми. Важно е държавите членки също да откриват финансови нередности и да прилагат превентивни мерки. Така системите за контрол и управление в държавите членки ще работят по-ефективно. Броят на нередностите може да се сведе до под прага на същественост. Призоваваме за това държавите членки да са по-активни, да проявяват повече отговорност при откриването и коригирането на нередности. Те също трябва да усъвършенстват националните системи за управление и контрол. Освен това, държавите членки трябва да предоставят на комисията достатъчна като количество и качество информация. Така ще се ускорят процедурите и ще намалее административната тежест. Ако искаме да подпомогнем компетентните органи в държавите членки, комисията трябва да им гарантира правна сигурност, да им предоставя добри насоки и техническо подпомагане. Освен това, комисията трябва да разработи конкретни насоки за държавите членки. Тя трябва тясно да си сътрудничи с тях с цел повишаване на ефикасността на проверките на първо и второ ниво. Комисията трябва да даде на държавите членки и насоки за докладването и прилагането на финансовите корекции. Така финансовите корекции ще са по-ефикасни. Като се има предвид важната роля на Сметната палата и на нейните препоръки, прила... призовавам палатата в бъдеще да постави още по-силен акцент върху системните нередности и да предостави необходимата информация както на комисията, така и на държавите членки, за да се подобрят системите за финансово управление и контрол. И накрая два въпроса към палатата и към комисията. Палатата е установила, че не може да се направи еднозначна оценка на дългосрочния ефект от превентивните мерки и финансовите корекции за периода 2007-2013. Имам предвид точка 11 в параграф 11, извинете, от точка 11 от текста. Защо има затруднения при една такава еднозначна оценка? Освен това, за периода 2007-2013 година се прави и оценка на превентивните мерки и финансови корекции на комисията за този период. Имам предвид параграф 57 от доклада докладчиците в сянка. Uh, Благодаря, господин председател. Нека да поздравя господин Пирински за неговото посвещение и за сериозни положен труд по тази тема. Изключително актуален доклад, който е тясно свързан и с форма по кохезионната политика, който тече в момента. Действително, кохезионната политика може да се разглежда като дългосрочна инвестиционна политика. Защитата на европейския бюджет е основен приоритет за нас. Намаляването на финансовите корекции е, не е вярната мярка. По-скоро трябва да се намали потребността от финансови корекции. Защото така няма да създаваме допълнителна тежест нито за местния, нито за националния, нито за европейския бюджет. Има начин да се направи това, има няколко възможни стъпки. Първо, могат да се зададат по-конкретни показатели и цели в анализа на оперативните програми ex-ante така бихме могли да имаме много по-ясна картина за евентуалното въздействие, което може да се очаква. В регионалните оперативни пр програми и е, в, включени в споразуменията за партньорство, има по-добра възможност за разбиране на, на нещата на място. Европейските стандарти за одит и отчетност биха улеснили значително работата на бенефициерите. Повечето от наредностите са, се дължат на грешки, а не на измами. Затова, ако се предостави по-добра техническа помощ, е, може да се избегне необходимостта от финансови корекции в голяма степен. И накрая нека да благодаря на Сметната палата за този доклад, въпреки че той се занимава с последния програмен период, преди 10 е, години. Но точно както има доклади за кохезионната политика почти всяка година, е, така трябва да действаме и с докладите на Сметната палата за сближаването може да действаме по-бързо и по-точно. Да, може да се коригира е, на основната насока, е, за да станат нещата малко по-своевременни, а не да говорим за 2008 и 2009. Благодаря. Мартин, благодаря, госп господин председател. Искам да благодаря на Сметната палата за интересния доклад, да, с интересни подробности. За нас е, основната цел на работата ни е да защитаваме европейския бюджет. Благодаря и на докладчика за работния документ, който е изготвил. И аз искам да се присъединя към на колегата Андрей. А, действително, а, тук става дума за програмен период 2007-2013 година. Ако държавите членки установят а, нередности и предприемат предотвратяващи мерки предварително, тогава ще се наложи да има по-малко финансови корекции, наложени от Европейската комисия. Това само по себе си би направило процеса много по-ефективно, включително и от разходна гледна точка. И не само за комисията, и за държавите членки когато превентивните мерки и финансовите корекции се отразяват не само на паричните потоци, но и на конкретните бенефициери и тяхната способност да получат финансирането на време. Затова в тази връзка държавите членки трябва да поемат по-голяма част от отговорността и бих се радвала на комисията и сметната палата да дадат всички възможни конкретни насоки за постигането на тази цел, на държавите членки. И отново, както казах и по предходния доклад, трябва да се получим от предходните грешки и в случая полките трябва да са за това как да намалим нередностите и финансовите корекции. Комисията, съгласна съм, трябва да подобри системите за мониторинг, те трябва да а, интегрират и превентивни мерки, и финансови корекции, и така да може по-добре да а, осъществяваме сравнителен анализ. И последен въпрос. Не съм сигурна обаче дали Сметната палата е способна да ми даде отговор. Става дума за конкретна цифра в доклада. За, извинете, за конкретна графика на доклада. графика 8, 65% е освояването към края на предходния програмен период, но в рамките на 4 години се постига по-малко от половината от тази цифра, защото е 20% през 2010 година. Подобни ситуации виждаме във всички програмени периоди. И моят въпрос е, каква е позицията на сметната палата тук? Колкото по-дълго е освояването, изглежда толкова по-голяма вероятност за грешки има. може би е, ако не сте подготвени да отговорите, може да обсъдим темата по-конкретно по-нататък. Просто това е по графиката. И въпрос към комисията. Какво прави комисията за подобряване на освояването дългосрочен, в, в, в за целия период, още при обработването на програмите в, в самото начало? Благодаря. Имаше няколко въпроса към комисията и към сметната палата. Дам думата на комисията господин Сибер, директор по аудита, генерална дирекция Регио. Може би а, може да ви отговорите на въпросите, зададени към комисията. Благодаря, добър ден. Благодаря, господин председател. Благодаря и аз на Сметната палата и на целия екип работил по този интересен доклад. Благодаря и на господин Пирински за допълнителните препоръки, които действително са изключително полезни. Благодаря и за, за зададените въпроси. Приветстваме този факт, че този специален доклад на Европейската сметна палата потвърждава нашата позиция в докладите ни към Комисията по бюджетен контрол през последните години, именно, че сме подобрили правните инструменти от гледна точка на комисията и за целите на превенцията и за целите на корекцията. Обсъждахме 2008 е, и 2009 година тук. Спомням си тази дискусия в вашата парламентарна комисия и нещата значително са се променили през следващия период. И както комисията докладва всяка година в комисията по бюджетен контрол, нивата на грешка са намалени в сравнение с 2006 година и има подобрение, включително и в сравнение с декември 2014 година. Системата, която въведохме от 2000, декември 2013. Системата, въведена от 2014 година, вече е, е, съдържа значителни подобрения, неща, които бяха поискани по-рано, за да може да се да предотврати възникването на грешки. За на периода 2014-2020 година въведохме система за годишно отчитане по програми и цялата верига на контрол на разходите трябва да бъде завършена на ниво държава членка и да се вземе предвид остатъчния риск за разходите сертифицирани към края на годината по тези отчети. Публикувахме първите доклади за годишната дейност и можем да докажем, че, докажем, че има остатъчно ниво на грешка, които са под съществената степен на грешки. Е, напълно съм съгласен с вас, че основната идея не е само Европейската комисия да използва тези инструменти, а да помогне на държавите членки да бъдат възможно най- ефективни при предотвратяването на грешките. И нека да цитирам нещо за финансовите корекции. Тази година докладваме общо ниво на финансови корекции от Генерална дирекция Регио 2,9 милиарда и в допълнение 6,6 милиарда финансови корекции на ниво държави членки. Тоест, вече се вижда, че на ниво държави членки има сериозен, се полага сериозен труд за коригиране. и от тук нататък вече сме съгласни, че още по-добре би било да се работи за превенцията на грешките и за това сме дали определени насоки и госпожа Длабажова, а, даже държавите членки казват, че има прекалено много насоки, повече от 5000 страници насоки за системите за управленски контрол, за одита и прочие. Действително много а, информация. Това включително и доста страници за статистически а, набори данни за органите, отговарящи за контрол и превенцията. По-конкретно представихме е, към тази парламентарна комисия планове за действие за грешките при предоставяне и решения за държавна помощ, както и при вземане на решения за обществените поръчки, за да предотвратим основните препоръки, е, които вече се наблюдават в държавите членки и да се осигури обучение на професионалистите в тази област. Има и обучение а, професионалисти към професионалисти, т.е. държавите членки да се учат една от друга, защото едно е някой от комисията да дойде и да дава акъл, съвсем различно е да се обсъжда с колеги, които работят в тази област и които а, на някои места са приложили добри практики, които можете и вие да приложите. Напъл... До голяма степен сме съгласни с направените четири препоръки. Мога да ви уверя, че по-настоящем разглеждаме декларациите за 2013 година и нито една програма няма да бъде закрита, освен ако няма уверен... уверение, че, че нивото на остатъчни грешки по всяка програма е под степента на същественост. Ако ли не, ще се наложат допълнителни проверки, за да може да се закрият отчетите по програмите с ниво на грешка, което е под прага на същественост. Що се отнася до отчитането, напълно сме съгласни, че отчитането ем, е разпръснато по множество документи. Най-пълните доклади са свързани с защитата на финансовите интереси на комисията, поискано с освобождаването от отговорност по 2011 година. Вече е, този доклад се слива с годишния доклад за управлението и се включват елементи на резултатността и елементи на спазването на нормите, по, включително и по превентивните и коригиращи дейности на комисията. Що се отнася до призивите за по-добра система за мониторинг в самата Европейска комисия, Съгласни сме, че системата може да се подобри. Всъщност нещата стоят така. По-настоящем разработихме системи и за различни системи за различни цели. Добро е, преп... добре е препоръката на групата на високо равнище за опростяване, която препоръча да има инструменти за анализ, които да са приложими към всички програми и всеки да може да се получи от другите. Разбира се, това не означава да се сочат с пръст някои програми, като после справящи се или нещо подобно. И господин докладчик, да взема един пример от вашата страна. Имаш един план за действие по един приоритетен по една приоритетна ос на една оперативна програма. След това една година по-късно направихме оценка на друга ос по същата програма и въпреки, че по първата ос вече бяха предприяти множество мерки за разрешаване на проблема, по другата приоритетна ос – тези мерки не бяха предприяти. На много места виждаме подобни неща. Е, това означава, че всъщност няма достатъчно обмяна на опит, дори вътре в рамките на държавата. Трябва да обменяме информация и основно за добрите практики и въобще и за грешките от миналото, за да можем да се получим от тях. И ние в комисията имаме ангажимент да направим това и ще разговаряме с представителите на държавите членки в средата на юли, за да видим как най-добре можем да направим това и по какъв начин най-добре може да се е, обменя такава информация. И накрая, не на последно място, на, на нетните финансови корекции за бъдеще. Множество пъти сме обсъждали това тук. Е, финансовите корекции за периода 2007-2013 година ако са направени на ниво държава членка, могат да бъдат използвани отново в съответната държава членка. През периода 2013 до 2013 година държавите членки първоначално се забавиха с финансовите корекции, но постепенно а, ги направиха. И основен стимул беше това, че могат да използват възстановените средства отново. И а, що се отнесе до новите инструменти и дори държава членка да се съгласи да направи корекцията, но тя стане твърде късно, след представянето на годишния доклад, след като вече се отчетат най-добрите възможни разчети за нивата на грешка и, също, и е, комисията въпреки това установи сериозни грешки, така както са определени в регламента и под условията на регламента, комисията може да се наложи да вземе решение за нетно, фин, нетна финансова корекция. Надяваме се, че това ще насърчи държавите членки да бъдат по-разумни, да бъдат по-проактивни, за да гарантират завършване на цикъла на контрол преди да се представят годишните отчети. Също времено трябва да бъдем внимателни, защото в някои държави членки вече се вижда, че има опасения да не се декларират разходи, точно защото те се безпокоят от нетните финансови корекции и им отнема много време, докато извършат всички мерки по контрол преди да представят финансовите отчети, нещо пък, което се отразява зле на освояването. Така че това може да се отрази зле на, на използването на бюджета. Last, I would like to um, really also draw all possible lessons with... И накрая, но не на последно място, трябва да се извлекат всички е, възможни полуки от периода 2007-2013 година за следващия период, след 2014 година, всяка година се събираме да видим какви са добрите практики, какво е научено. Ще е, разгледаме отново периода 7-13 година, след като приключим с неговото закриване и, ще, е, е, и сме готови да представим тук в тази парламентарна комисия всички съответни предприяти действия за превенция и корекция. И накрая, напълно сме съгласни, че финансовите корекции не трябва да са цел сама по себе си. Те са инструмент за комисията, който има за цел да се гарантира надзорната роля на комисията. Съгласни сме, че за следващия период 14-20 година задържането на 10% от всяко плащане на комисията на всяка финансова година до крайния финансов а, а, балансов отчет ще доведе до по-добра защита на европейския бюджет по време на счетоводната година и за това може да се наложи по-малко да се прибягва до преустановяване на прехвърлянето на средства или до временно преустановяване на прехвърлянето на средства. Също времено има опасности, що се отнася до декларираните разходи. И ако има грешки над 10% в рамките на съответната счетоводна година, е, тогава ще предприемем мерки, свързани с прекъсване или преустановяване на плащанията. Ако комисията използва, ако съответната програма използва 10% редовно да декларира разходи, които са свързани с висока нива на финансова корекция, ще се наложи да предприемем мерки за принуждаване на държавите членки да подобрят съответните системи. И накрая на най-последно място госпожа Длабажова спомена дългосрочното въздействие на мерките за превенция върху системите в държавите членки. Сметната палата е взела предвид 20 програми. Съвсем легитимно може да се очаква по тези 20 програми преди и след плана за действие, след прекъсването да се очаква програмата да действа по-добре. Е, дадох един пример току-що и може да се види, че може да се окаже положително въздействие върху една част от една програма, но това не означава, че непременно ще се постигне подобрение по другите части, дори на същата програма. Затова бихме искали тясно да работ... в тясно сътрудничество да работим с програмните власти, за да подобрим обмяната на е, добра практика и да се е, извлекат полки от засечените проблеми. Благодаря ви, господин председател. Извинявайте, че се изказах малко по-дълго. Благодаря за тези подробни отговори. Е, нека да дам думата отново на Сметната палата за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Що се отнася до дългосрочното въздействие и въпроса зададен от докладчика, тук ще цитирам комисията в дългосрочен план на нивото на грешка следва да се намали, обаче в някои оперативни програми се оказва, че излечените уроци не са приложени на други места. Това беше и добър пример, това, което даде комисията като примери. Това е нещо, което споменаваме в доклада и по-конкретно в точки 106 до 110. Ако имате нужда допълнителни разяснения, ще се е, занимая с въпроса в повече подробности. По въпрос на госпожа Длабаева. Няма връзка между освояването и грешките. Колкото повече освоени средства има, толкова е, повече е, грешки има. Това е естествена последица. Но на страница 40 на доклада в осма графика сме представили освояването, за да направим връзка между него и финансовите корекции. Това е всичко. Благодаря и накрая давам думата на докладчика господин Пирински. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Изключително съм благодарен за конкретния и ангажиран подход на комисията за направените коментари, както и на Сметната палата на господин Гретен за представените разяснения. Смятам, че всички ние трябва да положим всичко възможно, всички възможни усилия да се извлекат полките и да се избегнат избегне повтарянето на едни и същи грешки. И в тази връзка би било добре да има някаква система за обмяна на сигнали, особено там, където се повтарят грешките и там, където има такива случаи, да се работи с всички е, действащи в областта, за да, се, за да не се повтарят тези грешки отново. Благодаря. Благодаря, господин Пирински. Нека да благодаря за тези два специални доклада, по които вие бяхте докладчик. И по двата доклада е, свършихте е, прекрасна работа, така че много ви благодаря. За съжаление, последващата точка не сте докладчик, тъй като аз съм докладчик поне в Става дума за проекта доклада за контрол на разходите и мониторинга на разход... разходната ефективност на схемите за гаранции за младеща на Европейския съюз. Това е проекто доклад и бих се радвал да чуя какви са позициите на докладчите в сянка и колегите от комисия. В миналото е, сме работили по редица доклади във връзка с младежката безработица и е, особено съществен бе е, приноса на Сметната палата, е, която също разгледа инициативата за младежка заетост. Един от е, големите е, скандали на наше време е именно младежката безработица. Ако направите преглед на състоянието в Европейския съюз, ще видите действително алармиращи е, данни и цифри, които са, имат скандален характер. Така че Европейския съюз трябва да предприеме мерки, за да преодолее този огромен проблем – е, схемите е, във връзка с гаранцията за е, младежка безработица трябва да бъдат добре премислени, добре финансирани, добре изпълнени в рамките на многогодишната финансова рамка ние в парламента ще обърнем особено внимание именно на тези схеми. Е, и е, е, въздействие вече се забелязва след инициативата за младежка заетост и гранцията за младеща. Междувременно вече процентите не са така скандализиращи. Към средата на 2016 година процента стигна до към 17, е, е, но знаете, че има и страни, в които е, процентът е много по-висок, 19 и над 20. Така че е, инициативата за младежка е, заетост би трябвало да бъде удължена. Аз много се надявам, че Европейския парламент ще се обедини около едно такова предложение. Необходими за удължаване след 2012 е, е, към 6 е, милиарда се добавиха и допълнителни 2,9 и в 28-те държави членки независимо от това, че отбелязваме напредък в някои от държавите членки, се забелязва остра нужда от допълнителни средства. Същевременно ние знаем, че се предвижда съфинансиране, така че е, държавите членки също би трябвало да положат максимални усилия, за да мобилизират необходимите средства. Стартът бе е, забавен е, и е, по-бавно се развиваха в началото. Много от държавите членки имаха известни трудности, но междувременно необходимите промени бяха извършени, така че прилагането на гаранционните схеми за младежка заетост вече е, е, бележи е, така, успехи и води до резултат, но все още липсва достатъчна популяризация, достатъчно информираност на младите хора. Е, нещо, което и преди това сме обсъждали, е концепцията, която ще ни позволи да предложим много по-качествени оферти на младите хора за за етост. Така че необходими са именно качествени предложения в рамките на гаранционните схеми за младежка заетост. Много често сме предлагали е, е, и в е, моята страна да се промени подхода. Не става дума само за това да предложиш чаша кафе. Въпросът е да предложиш качествено, ароматно, хубаво кафе. И може би трябва да дефинираме по-точно понятието качествено предложение, качествена оферта. Надявам се, че комисията ще обърне също внимание на качеството на предложенията за работа. Всичко останало можете да прочетете и в моя проект доклад. Като докладчик на Европейския парламент аз обръщам внимание най-вече върху разходите и мониторинга на разходната ефективност. Сметната палата също е подготвила специален доклад в това отношение и обръща внимание на необходимостта от по-стриктно наблюдение на прилагането на гаранционните схеми и разходто ефективността е, при държавите членки, естествено, е, ситуацията, изходната база е, е различна и съответно по различен начин се развиват нещата, но спирам се в доклада си също и на несъответствието в, по отношение на квалификацията, на уменията на младите хора. Би трябвало те да получават именно тази квалификация и тези знания и умения, които се търсят на пазара на труда и тогава ще имат и много по-добри шансове за професионална реализация и за намиране на работа. Е, комисията би трябвало да обърне в този смисъл е, особено внимание ние и на формите на обучение, чиракуване, стажове и така нататък. Много а, е, а, се надявам, че ще можем да установим в рамките на едно добро сътрудничество с докладчиците в Сянка и с останалите членове от комисията основните моменти за подобряване на действието на тази схема и на разходоефективността. Господин Салафранка е първият докладчик в Сянка на когато давам думата. Да, благодаря много, господин председател. Сложна и същевременно много важна тема за Европейския съюз. Много високи са цифрите за младежката безработица, нещо, което и от политически, и от морална, чисто човешка гледна точка е непоносимо и нетърпимо. Да, Европейския съюз предприема мерки, ние плащаме немалко, но нещата се развиват по-бавно, отколкото бихме искали. И би трябвало да се насочим най-вече към младите хора, които все още са в процес на обучение, които учат. Да, вие казвате, че трябва да насочим вниманието си най-вече към така наречените ниц. Не учещи, не работещи, не обучавани. Но, господин председател, не знае дали става дума за чисто бюджетна тема или тема от ресора на бюджетния контрол. Очевидно се намесват и други фактори и аспекти, когато говорим за това, че все още не се прилага 100% потенциала на всички тези схеми. Естествено и в комисията по заедостта ще се разглеждат същите въпроси. но темата засяга много сериозно и нас. Вие сте прав, различни са резултатите. За щастие, междувременно вече с около 7% намаля средната безработица за Европейския съюз. Независимо от това, не можем да бъдем доволни и трябва да продължим активно да действаме. От името на НП ви уверявам, че ние подкрепяме основните идеи и тези във вашия проект доклад. Може би ще подчертаем някои моменти в измененията, които ще внесем. Не очаквам някакви принципни, радикални промени. Важно е при всички положения да се постараем да мобилизираме и повече средства и също времено да отделим повече внимание на ефективн, ефективността на ефективното освояване на тези средства. В това отношение, струва ми се, сме абсолютно единодушни. Благодаря за вашия коментар. Е, очаквам измененията. Мартина е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Бих могла да говоря часове наред по темата, тъй като бях докладчик и в комисията по заетостта. Естествено, дискусията бе фокусирана върху някои други аспекти, но благодаря много за това, този проект доклад, който се отнася до най-съществените елементи, които обсъждахме и в комисията по заетостта. Когато говорим за заетост, имаме предвид не е, спонтанна адхок заетост, а имаме предвид дългосрочната заетост на пазара на труда. Трябва да сме изключително е, внимателни, е, когато говорим за е, предложения. Е, не става дума за е, предложения, които да са насочени към, така да се каже, е, краткосрочна заетост. Не, независимо от това, че предложението може да бъде адхок. И е, естествено трябва да имаме предвид е, търсенето на определени на работна ръка, на изискванията на държавите членки. Важно е това, което вие подчертахте, добри, качествени предложения, предназначени към съответни, така, съобразени с индивидуалните характеристики на съответния човек. Това е изключително важно за нас, либералите. Започваме да търсим определени дефиниции на основните понятия. И така, предложенията трябва да са от високо качество е, е, и това означава, че те съответстват е, и на уменията, на знанията, на потребностите от определена квалификация и на изискванията и търсенето на пазара на труда. Бих предложила нашата комисия за бюджетен контрол да се обедини около една е, дефиниция, тъй като това е нещо, което трудно може да се измери. И също времено самата гаранция трябва да гарантира, така да се каже, е, добър крайен продукт. В комисията по заедостта бяха внесени редица предложения за промяна на възрастта по отношение на гаранцията на младежката гаранция. Аз лично смятам, съм против. Смятам, че 25 години е действително прагът, но имаше предложение за вдигане на възрастта до 30 години. Обедени сме, че финансирането не е достатъчно. Необходими са структурни реформи в държавите членки, както по отношение на пазара на труда, така и по отношение на образованието и системите за предлагане на обучение и образование. В е, Сицилия и Калабрия видяхме как се прилага младежката гаранция и също време наблюдавахме на място редица проблеми при е, изпълнението на рав... различни равнища, да кажем европейско, национално, регионално, местно равнище, се появяват е, определени проблеми във връзка с някои несъответствия, така че доброто е, сътрудничество и координацията на действията на различните е, нива е нещо много важно. Да, това е, несъответствие на умения, знания, на квалификацията, която получават младите хора при обучение и образование и изискванията на пазара на труда е нещо тревожно, на което трябва да се обърне особено внимание и мисля, че институциите ще говорят по тези въпроси през следващите месеци много интензивно. Просто става дума за работни места, които са нови по своя характер и изискват съответно и нови умения и нови знания. Господин Вали има думата. Да, благодаря, господин председател. Тревожа се много за младежката безработица, най-вече в е, държавите, които са в периферно е, положение в еврозоната. Е, и особено тези, които е, са м, подложени на м, прекомерно голям натиск в момента. Смята се, че непосредствено след изборите в Германия ще бъде възможно да се промени ситуацията към добро. Но аз лично вече съм обезверен. Да, сумите растат и същевременно тези суми, които са това финансиране във връзка с схемите, по младежката гаранция не съответстват на изискванията на регионите. В моята страна виждаме, че са необходими административни мерки, за да се повиши ефективността най-вече на администрацията, така че младите хора да получат съответното финансова помощ. Да, <clears throat> те работят, но също времено има един период и то дълъг период, в който те не получават никакво заплащане, а също времено имат разходи и това е непосилно бреме. Качествени работни места. Ако постигнем това ще бъде чудесно, но трябва да има и търсене, за да има и предлагане на качествени места. А слабите в структурно отношение региони, в които няма ефективно економическо управление, не могат да гарантират по-голямо търсене и съответно по-качествени работни места. Нещо, което очевидно ще трябва да се реши и по пътя на политическите е, мерки, защото само ако се разчита на силите на съответната регионална администрация и на регионите, няма да се получи. И така, е, необходимо е, естествено цялото управление да се промени за да могат държавите е, съгласувано с европейското равнище да създават стимули за едно по-голямо търсене. Без стимулиране на търсенето всичките тези програми и схеми за младежка гаранция, инициатива за е, заетост на младежите просто няма да е, могат да се изпълнят до край и да постигнат целите си. Необходими са стимули, стимули за развитие на економиката за най-бедните е, периферни региони. Господин Пирински желая също да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. Аз споделям е, е, до голяма степен е, основните тези във вашия доклад. Е, съгласен съм и с казаното от Карин. Действително, това е една неприемлива, непосилна ситуация в редица държави членки. Бих искал да подчертая един аспект, който е, според мен е важен. Вие споменахте тревогата си е, поради това, че В е, е, много държавите е, програмата е стартирала, но все още няма резултати. Ние чуваме много често подобни оплаквания. Това е обезкуражаващо. Схемите всъщност целят не само а, пряко създаване на работни места, но и създаване на такива системи в държавите членки, които ще помогнат да се идентифицира а, подхода, правилния подход и за справяне с младежката безработица. А, все още е, е, има твърде много младежи, които търсят работа, но не намират е, онези привличащи ги, привлекателни работни места, които, ги, които бих искали да намерят. Разходоефективността на тези схеми трябва да се оценява и според способността и умението на държавите членки да изграждат съответния капацитет и да се справят с предизвикателствата, които вие споменавате. За информиране, популяризиране, ангажиране на младите хора. И господин Вали подчерта хоризонталния аспект – Проблема е многостранен, многопластов. Той обхваща и околната среда, и региона, в който живеят младите хора, и економическите характеристики на този регион и така нататък. Така че в рамките на европейския семестър ще трябва да поговорим и за всички тези аспекти, които са свързани с младежката безработица. Е, тоест, ние ще говорим е, не само за е, цифровите данни, защото естествено от чисто финансова гледна точка схемите ще трябва да бъдат оценявани стриктно и точно, но ще трябва да обхванем и един, много по-всеобхватно всички от тези фактори, които също играят много важна роля, за които вече говорихме, на хоризонтално равнище. Благодаря, Брайан. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Също така мисля, че има много широка подкрепа в политическите групи за вашите тези. Мисля, че онова, което каза току-що господин Пирински е важно, а именно първо трябва да гарантираме ефективност на разходите, както и постигане на добри резултати в борбата срещу скандалното явление на младежката безработица. От друга страна, трябва да поставим акцент върху процеса по европейското полугодие, така че в държавите членки да се установят по-добри системи, с по-добри възможности за обучение. В тези държави, в които системата за обучение, за намиране на работа, за професионално обучение е по-добра. В тези държави, в които се прилага системата на дуалното обучение, младежката безработица е много по-ниска в сравнение с други държави членки. Схемата за младежката заетост трябва да е насочена за това не само към намаляване на процента на младежката безработица. По тази схема трябва да си отговорим на въпроса за това как да гарантираме по-добри, по-разходно ефективни системи за обучение. Как може да се получим по-добре един от друг. Не бива да разчитаме само на теоретичното образование, трябва да разчитаме на по-добри възможности за обучение на работното място. Освен това не са уеднаквени и системите на пазара на труда в държавите членки. Някои национални държави членки са, а, някои национални пазари на труда, извинете, са по-добре се вписват в контекста на глобализацията. В моя избирателен район, например, случаят е такъв. При нас работят много хора от други държави в областта на информационните технологии, например. Трябва да насърчим онези държави членки, които нямат такива възможности на пазарите си на труда, също да установяват подобни економически модели. Да, господин председател, има проблем в Европа. Прекалено висок е процентът на младежката безработица. В момента той е 19%. През изминалите три години в еврозоната бяха разкрити 5 милиона работни места – Економиката ни е в по-добро състояние, отколкото в миналото. Въпреки това продължава да има много млади хора, които не са се възползвали от нито една от тези положителни промени. Трябва да направим така, че разходите, които правим в тази област, да допринесат за постигането на положителни резултати. Държавите членки, в които има забавене, трябва да ускорят темповете, Онези, които не прилагат устойчив модел, трябва да могат да се справят много по-добре в бъдеще. Има връзка между високата заетост и данъчното облагане на отделните данъчно задължени лица. Ако налагаме прекалено високи данъци на, някои, на младежите в някои държави членки, то няма да има нищо чудващо в това, че те се насочват другаде. Тоест има пряка връзка между високото ниво на данъчно облагане на отделните данъчно задължени субекти и високия процент на безработицата. Thank you, Brian. I think that concludes the speakers. Председателят, мисля, че с това изчерпахме списъка на желащите да се изкажат депутати. Мога да дам сега думата на представителя на комисията. Думата има господин Ди Пьетро Антонио. Добър ден на всички. Искам най-вече специално да благодаря на докладчика господин Вон за проекто доклада. Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички депутати, които участваха в днешните разисквания по този толкова важен въпрос. Той е важен както за обществеността, така и за комисията. Предизвикателството, което представлява младежката безработица, продължава да е на дневен ред, въпреки гаранцията за младеща и гара, инициативата за младежка заетост. По тези две мерки прилагаме по-цялостен подход. Както казаха някои ваши колеги, от 2014 година насам има повод за надежда. От тогава насам 16 милиона младежи са участвали по схемите за гаранцията за младеща. Един милион млади хора са получили предложение за продължаване на образованието си, чирачество или стаж. Европейската сметна палата, както и вие в доклада си, изтъквате, че по инициативата за младежка заетост имаше забавения на проектите по места, тъй като имаше забавения при определянето на компетентни органи. Освен това, 32 от общо 34 органа до момента вече са били посочени – Какви са данните за 2016? В месец юли 1,4 милиона младежи са участвали в инициативата за младежка заетост. През ноември същата година броят им е бил 1,6 милиона. Новите данни за лятото на тази година ще се съдържат в доклада за изпълнението по Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост. В средата на тази година, т.е. ще знаем повече за нивото на изпълнение. Комисията споделя констатациите, както вашите, така и на Сметната палата, че трябва да се приемат повече действия, насочени към конкретните нужди. Трябва да се предприемат повече действия за увеличаване на младежката заетост, за разпространяване на информация, за разработване на показатели. Продължаваме да се опитваме максимално да улесняваме държавите членки чрез финансово подпомагане, политически консултации, техническа помощ по места. Освен това, държавите членки изискват от нас по целенасочен подход. Ние също изискваме от тях по-целенасочен подход, като за целта те трябва по-добре да определят целевите групи, които попадат в обхвата на схемата за гаранцията за младеща. През 2015 година голям брой държави членки и по-точно половината от държавите членки по схемата за гаранцията за младеща постигнаха добри резултати, но има още какво да се направи. Комисията се радва, че с законодателите не само приеха предложението ни да се увеличи бюджета за инициативата за младежка заетост, но и предвидиха допълнително финансиране в добавка към единия милиард, който бе предвиден по наше искане. Взеха решение за финансиране в размер от още един милиард. Осъзнаваме, че това не е достатъчно. Еврофаунд и МОД са установили, че са необходими инвестиции в много по-голям размер, за да се справим с това предизвикателство. Но Както казахте и вие, предизвикателството има много измерения. Затова и трябва да разпол... използваме множество инструменти по места. В това число и инструментите в рамките на економическото управление и на економи... европейското, извинете, полугодие. Това ме отвежда и до още един проблем, свързан с качеството на работните места. По гаранцията за младеща. Във връзка с това работим заедно с МОД. Работим по разработването на различни основни индикатори за качеството на заетостта, като доходи, сигурност и по-точно очакваната сигурност на работното място и условията на труд, като например продължителността на работното време. Госпожа Долабайова говори и за устойчивост по освояването, по гаранцията за младеща. Това е нещо полезно, което ще взема предвид. Работим заедно с международни организации, както и с Комитета по заетост на Съвета на Европейския съюз с цел по-добра оценка на качеството на предложенията по гаранцията за младеща. Работим и за разработването на по-добри показатели с цел по-добър мониторинг върху изпълнението по места на инициативата за младежка заетост и гаранцията за младеща. Благодаря ви. Благодаря. Много се радвам, че признавате постигнатия напредък, че признавате също така, че има и нерешени въпроси, по които възнамерявате да работите. А що се отнася до нашия проект от доклад, мисля, че бе постигнат широк консенсус сред колегите по въпроса за това, че е необходим административен капацитет, за да може да се приложи ефикасно и схемата за гаранцията за младеща. Необходими са ни и добри данни, за да можем да измерваме напредъка. Има също така и много добри предложения за справяне с несъответствието между предлаганите и търсените умения. Вероятно ще е необходимо и по-добро определение на качествени предложения за продължаване на образованието и работа. Всичко това са въпроси, които ще продължим да обсъждаме. Крайният срок за внасяне на изменения е 10 юли. С това приключваме по тази точка, точка 5 от дневния ред. Сега преминаваме към точка 6, командировка на Комисията по бюджетен контрол в Харватия и Сърбия между 17 и 20 юли тази година. Получили сте проектопрограмата програмата за това посещение редица колеги са заявили интерес за участие. Междувременно към списъка се добавиха и още няколко. Моля колегите, които възнамеряват да отпътуват за там, колкото се може по-скоро да резервират полетите си, така секретариатът ще може да направи по-детайлно планиране. Каква е целта на тази делегация? Целта е да се запознаем с освояването на средства от бюджета на Европейския съюз в двете страни, да направим и проверка на това какво се прави за увеличаване на административния капацитет там. Сърбия е с статут на страна кандидат. Хърватия пък вече членка на Европейския съюз. Важно ще бъде да направим проверка не само на проекти по места, но и да разговаряме с представители на администрацията и на Централната изпълнителна власт. Предвидени са такива срещи. Ще видите в програмата, че има комбинация от подобни срещи и посещения на отделни проекти. Доколкото знам, сред нас има и представител на комисията, който вероятно ще иска да се изкаже. Ще дам думата и на колеги. Представителката на комисията е госпожа Катрин Лент, ръководител на звеното за Сърбия. А по въпроса за Харватия, представителката на комисията е госпожа Бизовак. Ще им дам думата, за да направят коментари за Харватия и Сърбия. Може тези ваши изказвания да са ни от полза при подготовката на посещението. Thank you very much, Chair. Perhaps I will start because you'll, you'll start your... Ще започна с Сърбия, защото първо ще посетите тази страна. Нека ви запозная с контекста на присъединителния процес и политическата обстановка в страната. Каква е политическата обстановка там в момента? настъпиха промени. Надяваме се, че скоро ще има стабилизация. През 2016 бяха проведени парламентарни избори. Тази година през април бяха проведени парламентарни президентски избори. По време на изборния ден обстановката беше спокойна, изборите бяха добре организирани, но докладът на ОССЕ и Службата за демократични институции и права на човека отправят и някои сериозни критики, например доминираща позиция на управляващата партия. Бившият министър-председател бе избран на първия тур от изборите, той встъпи в длъжност на 1 юни. Миналия петък бе официалната церемония по встъпването му в длъжност. Току-що бе излъчен нов министър-председател, който предстои да бъде потвърден от Народното събрание. За първи път Сърбия ще бъде ръководена от министър-председател жена. Сърбия препотвърди членството, в Европейския, членството си в Европейския съюз като свой стратегически приоритет подпомагането от страна на Европейския съюз за страната по пътя и към Европа е стабилно, но не може да се сравни с това, което Извинете, подкрепата за членство в Европейския съюз в Сърбия е стабилна, но не може да се сравни с подкрепата в други държави, като Черна гора, например. Все повече нараства въздействието на Русия, включително и върху медиите, което прави все по-важна положителната ангажираност от страна на Европейския съюз в страната. Десет преговорни глави са отворени. Към момента според а, сърбите процесът тече прекалено бавно. Би им се искало много по-бързо да се отварят и затварят преговорни глави. Комисията прави всичко възможно, за да напредва бързо по преговорите. Поддържаме постоянно връзка с сръбската администрация и с преговарящия екип на сръбската страна. Вероятно, по време на естонското председателство ще бъдат отворени и други преговорни глави, но това зависи от напредъка на Сърбия, от програмата и за реформи, най-вече в областта на върховенството на закона, публичната администрация и економическото управление. Има две области, в които темпът на преговорите – ще зависи от напредъка на Сърбия и това е диалогът с Прищина и върховенството на закона. Що се отнася до диалога с Прищина, Европейската служба за външни действия по два пъти годишно докладва на съвета за процеса на нормализиране, докладва и за напредъка по върховенството на закона по те, в тези две области се постига напредък, може би не много бърз, но има такъв, поради което има напредък и по преговорните глави. Няколко думи за финансовата ни помощ за Сърбия. Сърбия получава близо 200 милиона евро годишно по инструмента за предприсъединителна помощ ИПС-2. Подпомагаме реформите в страната, както и процеса на присъединяване. Работим в области като демокрация, основни права, върховенство на закона, транспорт, околна среда, конкурентоспособност, образование и селско стопанство. Съгласно принципите по ИПС-2, всяка година се съсредоточаваме върху определен брой сектори, за да има по-голямо въздействие от финансирането ни определяме приоритетни действия и програми, приоритетни с оглед на присъединяването към Европейския съюз. Подбираме проекти, които, единствено проекти, извинете, които са на достатъчно напреднал етап от развитие, така че могат да бъдат финансирани. Повечето от проектите, които ще посетите, са финансирани по програми от 2012 и 2013 година по инфраструктурните проекти Сърбия с наша подкрепа е разработила единна процедура, която дава възможност за приоритетно финансиране на отделни проекти, било то на европейско равнище или на национално равнище непрякото управление. През 2013 година за първи път дадохме на Сърбия правомощия за управление на европейските фондове, след като дадохме положителна оценка на капацитета и в тази област. Програмите по ИПС за 2013-2014 се реализират най-вече по линия на непрякото управление. През 2015 година решихме да приложим непрякото управление в областта на околната среда, транспорта и енергетиката финансирането за селското стопанство се управлява непряко от ГД Агри. През 2013 година за първи път бе приложен принципът на непрякото управление. Бяха сключени договори за 85% от фондовете, което е много добър резултат. Имаше проблеми с човешките ресурси и с функционирането на аудитните органи, по които трябваше да се работи през изминали периоди. Приложени са проекти за подпомагане на аудитните органи, както и за изграждане на административен капацитет. Така се допринася и за по-силен механизъм за непряко управление. Полуките, които си извлякохме от първия етап на изпълнение на програмите, се използват и сега по изпълнението на други програми. Работим за цялостното повишаване на капацитета на Сърбия за управление на националното и европейското финансиране. Във връзка с това и в контекста на преговорите по съответната преговорна глава, глава 32, Сърбия през декември 2015 година разработи съответната програма. Един проект, който ще посетите, е в тази насока. Той е насочен към засилване на капацитета на аудитните органи. Освен това, има и програма в размер от 84 милиона за подсилване на публичната администрация. Надявам се, че ще получите пълна представа за действията, които се предприемат в тази област. В заключение, нека кажа няколко думи за видимостта. Видимостта на Европейския съюз като цяло и най-вече на европейското финансиране. Тази видимост е особено важна в Сърбия, като се има предвид политическата обстановка там. Ние сме основният економически и търговски партньор на страната, но сръбските граждани мятат, че по-скоро Китай и Русия са сред основните инвеститори в страната. Повишава се видимостта на Европейския съюз като донор, но все още не е достатъчно известно в страната, че ние сме най-големият и донор. Опитваме се да повишим видимостта на финансирането от Европейския съюз. Комисар Хан разговаря по този въпрос с сръбската страна. По време на посещението си там той посети проект в областта на свързаността. Мисля, че видимостта е проблем, върху който трябва да се съсредоточим. Вие ще посетите един проект, който е много видим. Става дума за възстановяване след наводненията през 2014 година. Мисля, че този проект е много добър пример за дейността, която осъществяваме. Благодаря ви за информацията, за контекста. Благодаря, че ни отправихте някои препоръки за това на какво трябва да обърнем внимание по време на посещението си. Давам думата на представителката за Харватия quite different than uh, what my colleague has uh, described for Serbia, as you are all aware of. В Хърватия положението е съвсем различно от Сърбия. Вече знаете, е, в крайна сметка това е една държава членка. Няма да обсъждам политическите е, обстоятелства в подробности. Е, най-важното от последно време правителствена криза след изборите – които бях съвсем наскоро, но тя вече се разреши. Има коалиция, има министри от миналата седмица и като и по настоящем положението изглежда стабилно. Поне що се отнася до нашата гледна точка, именно приложението на европейските фондове. Какво е важно? за Харватия. Харватия мина през подобни процеси, като Сърбия, що се отнася до приложението на инструментите за предприсъединителна помощ. Към края, първият първия период до края на 2013 година беше а, период на приложение на структурните фондове и той действаше по-скоро като разширяване на приложението на инструментите за предприсъединителна помощ и ИПП, а, а не като приложение на структурните фондове. Така че реално за структурните фондове можем да говорим а, по по-реален начин след началото на 2014 година. От, за този период Харватия има 9 пъти по-големи средства. И, за това се наложиха значителни подготвителни дейности. Особено тези, които за вас са най-интересни. Тук става дума за административния капацитет на цялата администрация в Харватия, но особено на тези, които се занимават с приложение на европейски средства. 10,7 милиарда евро се получават от Харватия през този период, 6,8 от тях се управляват по оперативни програми, т.е. чрез Генерална дирекция Регио, за разлика от Сърбия, където контролът от Генерална дирекция НИР и от делегацията на място. в, случай случая на Харватия част от управлението бе делегирано на съответните органи на място. И за това смятам, че ще бъде от голяма полза да поговорите с властите в Сърбия и те да представят най-новите действия, които предприемат, а и да представят и коригиращите мерки, които налагат, за да се подобри освояването и приложението защото реалистично погледнато цифрите не са особено добри. Но някои елементи са взети предвид. Все пак това е най-новата държава членка. И става дума за огромна сума за този период. Има няколко отрасъла, при които финансирането е напълно ново – до сега имаше финансиране само в околна среда, транспорт, е, човешки ресурси и селско стопанство. Но сега вече има множество други инвестиционни приоритети, които са напълно нови за органите, които прилагат а, е, средствата. Например, а, е, широко лентрова инфраструктура, здравопазване, образование и, разбира се, от гледна точка на инфраструктурата. Иначе по-рано имаш образование от гледна точка на така наречените меки инвестиции. Европейските фондове за структурни инвестиции реално представляват 74% от публичните инвестиции в страната. Това е много сериозна цифра и трябва да се има тя предвид. Така че, що се отнася до видимостта, няма някакви големи проблеми. Има някои въпросници, е, и тестове на медиите, които показват, че хрватските граждани много добре си дават сметка, а, че има европейски инвестиции. Разбира се, продължаваме да работим. Цялата генерална дирекция Регио работи с националните органи, за да подобрим информираността на гражданите. Друго важно нещо е правната техническа административна основа за приложението в този период, която не е от значение само за Хрвация. Тия има въпроси свързани с целите с всички държави членки. Има нововведения, свързани с миналото и по-конкретно с лавния, които трябва да бъдат изпълнени предварително, за да може да постигне, да получи дадена държава членка средства в определен отрасъл. Много често става дума за изисквания да има някаква национална стратегия в определена област, за да може възможно най-добре да се използват нашите инвестиции и да се приоритизират те, нещо, което не винаги е било така. Друг механизъм, който трябва да познавате е рамката за постигане на резултати. В тази рамка са въведени повече качествени показатели, за да може да има по-ясна представа след края на определен период. Края на 2018 и края на 2023 година са зададените срокове, за да може да се направи оценка за въздействието на кохезионната политика и да се види какво е постигнала тя. И какво е направено и какво е постигнато. Ще разговаряте с представители на Министерството на регионалното развитие, което е управляващият орган за оперативната програма, финансирана от Фонда за регионално развитие, за развитие на селските райони им, има добри развития в Харватия. А именно това, че има редовни доклади от управляващите органи и по-конкретно Министерството на регионалното развитие, които се изпращат към правителството. На всеки две седмици в дневния ред на правителството се покрива въпроса за фондовете. Не знам в колко големи подробности. Ще се занимаете е, и с посещения на определени проекти, е, инфраструктура, нещо, което е най-видимо за гражданите на Хрватия. И още нещо, много добър пример – един биоцентър. Опитваме се да насръчим подобни развития за в бъдеще. Не става дума само за физическа инфраструктура, а но инвестиция в научна дейност, в технологии. И тук важен елемент е така наречената стратега за интелигентна специализация. Изискването да има такава стратегия бе част от предварителните условия за всички държави членки. Целта беше да се специализират и приоритизират инвестициите, особено по отношение на науката и технологиите. Благодаря. Благодаря много. Действително много подробности ни представихте. Мартина, искаш ли да зададеш въпроси? Благодаря, нямам конкретни въпроси. Сега получих новата програма, разсравнявах да видя какви са промените. Благодаря на секретарията за тази добре балансирана програма. Всичко е включено тук. Може би единствено не виждам срещи с неправителствени организации. Имаме само, местно самоуправление, държавни власти, малки и средни предприятия, правителството. Според мен е добре да има някои срещи с НПО-та. И още нещо, ще дойде ли някой от Европейската комисия? Може би на този въпрос може да отговори секретарията. Винаги не било от полза, когато се присъединят представители на комисията. Виждам, че има някои такива представители предвидени за едната част от мисията. Сега, за Сърбия, тъй като вие започнахте първа, имам следните въпроси. Какви според вас са основните предизвикателства, и на какво по-конкретно трябва да се спрем при посещението си. Казахте, че посещението ни ще е от полза, но какво по-конкретно очаквате от нас и на какво по-конкретно да, към какво по-конкретно да насочим вниманието си? Исках да задам и следния въпрос от гледна точка на бизнеса знам за какво става дума, но от гледна точка на Европейския съюз, смятате ли, че има влияние корупцията в Сърбия? И какво може да се направи повече за борба срещу корупцията? И накрая как оценява комисията резултатите и добавената стойност за предприсъединителните фондове в Сърбия? Каква е добавената стойност за Сърбия? За Харватия. Нещо, което ми е по-неясно е какво прави комисията на практика. Говорихте, говорихте за трудности, свързани с административния капацитет, но какво прави комисията ежедневно, как организира обучението, как дава насоки и какви са показателите. Казахте, 2018 година е, е срок за е, средносрочен преглед. Добре, но по какви показатели и с каква и от коя година? И може би нещо към секретарията. Ще има посещение на мисия на, на комисията по заетост в Харватия във връзка с доклад по собствена инициатива за инициативата за младите Опитах е, се да убедя колегите да не посещават Харватия, защото вече ние ще я посетим и можем да покрием и този елемент. Но в крайна сметка Харватия е включена. Ще има, е, посещението ще бъде през септември. Групата, която отива на посещение е съвсем малка, аз няма да съм част от нея. Става дума само за доклад по собствена инициатива но е добре да координираме нещата, защото в крайна сметка занимаваме почти с една и съща тема. Благодаря, може би е добре секретариатът да включи, е, да обмисли е, включването на срещи с НПО-та. Няколко въпроса имаш от Мартина и аз имам няколко въпроса за Сърбия. Можете ли да ни кажете нещо за децентрализирането на управлението на фондовете за предприсъединителна помощ. Постигна ли то желаните успехи или трябва да се разгледа по-внимателно? Втори въпрос. Е, условията. Е, някои от условията за проекти не бяха изпълнени и съответните проекти са били е, отменени. И ще дойде ли някой от комисията на нашето пътуване? Защото, както каза Мартина, това винаги е от полза. Научихме много, за... вие знаете много за страните, за темите, така че би било от полза някой от комисията да може да коментира темата. Благодаря. Нека започна от последния въпрос, който беше е, също като първия. Делегацията ни е на място в Сърбия на втората по големина света и те ще бъдат с вас по време на цялото пътуване. Ние поддържаме връзка с тях, избрали сме проектите заедно с тях така че те ще ви съпътстват през цялото посещение и ще ви предоставят пълната информация, която може да ви е необходима. За основните предизвикателства за Сърбия при приложението на фондовете. Първо, е, че за първи път е, работят по такива фондове. Когато започна работата през 2013 година, всичко беше ново и голяма част беше непряко приложение. И основният елемент беше огромният мащаб. След това основните предизвикателства са свързани с назначаване на служители. Основен проблем в администрацията не е само, що се отнася до европейска интеграция, приложение на европейски средства. Това е проблем, с който се сблъскваме навсякъде и се усеща този проблем, особено от наша страна, именно от европейска интеграция – Има сериозен проблем в администрацията в Сърбия. И въпросът е кои служители се занимават с европейски въпроси и кои не. Опитваме се да насърчим приоритизиране на европейски насочените функции и поне най-малко да се признае факта, че е добре да се координират политическите цели на Сърбия, именно да се работи добре по преговорите и да се разходват средствата по удачен начин. С какво ще е отползва вашето посещение? Ами първо ще подчертая огромното значение, което има за нас предоставянето на финансова помощ за Сърбия. Ще посетите и важни проекти, нещо, което ще доведе до значителна увеличена публичност на тези проекти. И другият важен въпрос е да се занимаете с това как се харчат средствата. В Сърбия приоритизираме помощ, свързана с европейското присъединяване на Сърбия, с нейното економическо развитие, с реформата във връзка с върховенството на закона, реформата на публичната администрация. всичко това е важно да се каже на, европе... на сръбските граждани. За е, корупцията, ами борбата срещу нея е сериозно предизвикателство за Сърбия и ние следим нещата в комисията, следим по принцип върховенството на закона и това е една от областите, в която и ние, държавите членки, е, често установяваме, че има такива проблеми. И е, държавите, с които работим, е, извинете, много често. Сега има нова, нова служба за борба срещу корупцията, но още няма назначени служители. И а, закона за борба против корупцията все още е, е в, е, на, на етап проекта закон. Сега, как измерваме добавената европейска стойност? Да, важен е този въпрос, защото искаме да имаме конкретни резултати на място и да подкрепяме Сърбия в присъединителния процес. И но, ние оценяваме въздействието на основата на, на е, ясни показатели. Има конкретни действия, има показатели, и знаем още от самото начало какво точно искаме да постигнем и така можем да следим а, какви са резултатите през приложението на програмите. И за това имаме определени е, начални стойности, определени е, крайни стойности, които си задаваме. И освен това, е, за добри резултати има и определени оценки на тяхното въздействие. Сега, как се напредва? Рано е да се каже. Първата програма беше от 2013 година и едва приключи сключването на договорите. справиха се по-добре, отколкото се безпокояхме, защото има твърде малко служители, що се отнася до подписването на договорите в Министерството на финансирането, но през последните месеци и години се заложиха повече ресурси, особено според мен и след разговорите, които проведохме с тях. Подчертахме нееднократно колко важно е това и вече има добър капацитет, но той трябва и да се задържи и да продължи да се работи с добър капацитет и през следващите години. Предварителните условия са много важни. Те са свързани и с а, е, зрелостта на проектите. Опитът ни, а, е, ни показва, че там, където има прекалено много условия в началото на проекта, може да се окаже така, че някои от условията не се изпълни и проектът не може да се изпълни като цяло. Така че е, се занимаваме много повече с условия за зрялост на проекта, т.е. оценката може да се направи на по-късен етап и да се придвижим към добра посока. Благодаря. Хрватия. Какво прави Хрватия и какво правим е, и ние, за да насърчим да подобри административния си капацитет? Ами, освен, че има преки връзки и е, всеки божи ден работим пряко с е, съответните управляващи органи. Но освен това в Генерална дирекция Регио има хоризонтално звено, което се занимава само изключително с административния капацитет. И те разработват различни инструменти, за да помогнат на онези държави членки, които имат нужда от такава помощ. Има база данни за компетентност, свързана с конкретни описания на задачи, както и с описания на задълженията, свързани с определени дейности и постове. Вторият инструмент инструмент е, подобен на тая, Става дума за обмяна на експертиза. В него обикновено няма финансова помощ, а, а, има обмен на експертиза, на опит. Тоест държави членки, които са постигнали добри резултати в някаква област, могат да помогнат на определена друга държава, в съответната област или по съответна тема. Във всяка оперативна програма има определен бюджетен ред за техническа помощ. И там са очертани конкретни мерки, които следва да бъдат предприяти, включително обучение на служителите. Следим внимателно всички действия, които се предприемат от управляващите органи. За Хърватия добрата новина е, че през май бе взето решение от страна на правителството да се назначат допълнителни 650 служители в областта не само на регионалното развитие, но и в социалната сфера и съответните органи, както и работещите по морския фонд, рибарството и селското стопанство. Разбира се, назначаване на повече хора не разрешава всички проблеми, но това все пак е една крачка напред. Бе взето и решение процедурите за назначение да бъдат малко по-ускорени, защото си давате сметка, че назначаването на държавни служители е дълъг, дълга процедура – и целта е, е, е процедурата да се ускори възможно най-бързо и да се опрости, и е, да спазвайки всички правни изисквания, разбира се. Други мерки, по които действа делегацията с, е свърз, и комисията, са свързани с държавната помощ и държавните поръчки. Там има определени предварителни условия, общите предварителни условия. А именно, за да разходват определени европейски средства, държавите членки трябва да разработят планове за действие, които обикновено включват развитие на материали с а, инструкции, а, обучителни материали, провеждане на обучения на конкретните служители на съответните органи, отговорни за приложението на европейските фондове – а, и още нещо, що се отнася до инфраструктурните проекти и тяхното приложение. Генерална дирекция Регио си сътрудничи тясно и плаща за помощ по инструмента Ясперс. Той е, изпраща екипи на място в съответната държава, за да се работи по инфраструктурни проекти основно по инфраструктурни проекти. Имаме тристранни срещи с тези екипи и с а, съответните а, органи преди изпращането им. И също работят и най-новите органи на комисията, които ще приложат най-новите проекти става. Но всичко, все още не е всичко финализирано. Ще се обсъдят нещата следващата седмица. Някои от проектите включват елементи, свързани с административния капацитет. По втория въпрос, може би това е, що се отнася до оценката на проекта, това няма да е само 2018 и 2023 година. Просто това са две, двете основни години, когато следва да се представи цялостна оценка на постигнато на резултатите. Иначе на този етап за Харватия има доклади, и то три месечни. Те се изпращат от органите, от прилагащите органи на правителството, И това, е, е, тези доклади стигат и до нас. И до края на тази седмица или месец очакваме да получим е, и доклади за приложението в годишен план по всяка една от програмите. И така следим напредък. Разбира се, това са ре, е, изисквания, които се, установени като правна норма. Имаме и технически срещи, най-редовни и следим там също напредъка. Благодаря много за подробните и пълни отговори. По тази точка можем да приключим работата. Колеги, видяхте проекта, програмата на посещенията ни а, така че сте добре информирани. Благодаря на секретарията, че изготви тази програма. Благодаря и на Европейската комисия за това, че ни помогна с това. И така, да преминем към шеста точка всъщност седма, специалния доклад номер 3 на Европейската сметна палата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета през 2016 година помощ за Тунис. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, революцията на Жасмина всъщност бе първата сред серията от революции в рамките на арабската пролет. Европейския съюз отпусна веднага една помощ от 1,3 милиарда за Тунис, за да се постигне повече стабилност по време на демократичните промени. Това бе всъщност, е, така да се каже, основната помощ, която отпусна е, Европейския съюз за тази страна. Ще говоря е, първо за самата проверка, за самия одит, след това ще се спра на констатациите и няколко думи за ПЕПА, програмата за възстановяване и някои други въпроси. Основният въпрос е дали средствата които са отпуснати по линия е, на Европейския съюз, са е, добре е, изразходвани, дали са целесообразно използвани и дали е постигната ефективност. Има ли предизвикателства? Да, има предизвикателства и ключовите предизвикателства за Тунис естествено трябва да се имат предвид. Това бе, така да се каже, една от основните теми и да, какви са осложненията. Около 70% от помощта за Тунис бе обхваната в рамките на аудита, който извършихме. Това бе от една страна макрофинансовата помощ по линия на споразумението МАФ и обхванахме 14 проекта и 7 програми. Какво установихме? Трябва да кажем, че е, ЕСВД и комисията действително е, са е, насочили средствата към основните предизвикателства в Тунис. Европейските фондове са. Европейското финансиране се е увеличило значително. Това можеше да се очаква по линията на така наречената ПАС. Това е всъщност основната програма. Сумите са около 600 милиона евро, като финансирането е, се разпределя и обхваща доста сфери. В доклада на делегацията на Европейския съюз за 2015 година можете да видите, че около 200 области се споменават в този доклад. Макар, че първоначалното изискване е всъщност и очакване е да се обхванат не повече от три области. Така че виждате колко всеобхватен е подхода, който е възприела комисията. Е, работи се естествено е, на един и същи терен с е, МВФ, Световната банка, Африканската банка за развитие и така нататък. Има добро сътрудничество с другите доми от една страна, но същевременно като се погледне е, целта съвместни програми с други държави членки, не можем да кажем, че тази цел е постигната. Що се отнася до а, а, подкрепата по линия на общия бюджет, а, нещата а, вървят добре, но се развиват твърде гъвкаво. Твърде гъвкаво. А, какво имам предвид? Условията, споменати в финансовото споразумение, се променят е, е, към момента на подписване на споразумението или една-две седмици след това. Ако желаете да е, стимулирате регионалното управление, не би трябвало да сте твърде гъвкави, ако очаквате да се извършат структурни реформи от бенефициента или определени цели във връзка с социалното изключване и борбата срещу социалното изключване, корупцията и така нататък. Така че в такъв случай условията не бива да са твърде гъвкави, нещо, което установихме. Това е една от констатациите ни. Оценката по линия на ПЕФА е нещо много важно. Публичните разходи и финансовата отчетност. ПЕФА именно тази оценка е един изключително важен инструмент за управление на финансовите средства – ако нямате оценка по ПФ, положителна оценка, можете да направите констатацията, че всъщност става дума за една черна котия, в която се наливат средства. 2010 година имаше една такава оценка, която бе публикувана преди е, няколко години, 2013, е, твърде късно, което на практика показа съвпадение с оценката е, на, комисията на палатата. Да, оказва се, че в много от случаите всъщност няма, така да се каже, ясно изразени положителни резултати. Оценката ПЕФА е нещо, което действително трябва да се възприема изключително сериозно и много трябва да внимаваме е, и в конкретния случай, говоряки за е, Тунис, е, но и във всеки друг случай, когато става дума за помощи отпуснати по линия на бюджета. Така че оценката ПФА трябва да се взима под внимание. В случая с Тунис тази оценка за всеки случай е много закъснява. Няколко думи за самата проверка ще започна с положителните констатации. Добре се изразходват бюджетните средства, отпуснати от Европейския съюз. Значително са допринесли финансовите средства за три основни цели – демократичните промени, економическата стабилност и те са изразходвани не само целесообразно, но и по в рамките на сроковете. Подходът на комисията е, е, е много амбициозен, но в този случай са е, определени твърде много приоритети и средствата са насочени към а, постигането на твърде много цели във връзка с тези а, много приоритети. Координацията с а, всички донори а, от една страна е нещо много о, добро като постижение, но а, както казах, а, а, в някои случаи твърде свободно и гъвкаво се действа, което вече е проблем. Поясних защо все още е, липсват стимули за е, тунисските е, компетентни органи за постигане на съответните условия и изисквания. В момента на подписване на споразумението условията вече са, така да се каже, твърде разтегливи и гъвкави и това на практика затруднява след това и е, постигането на целите. Това е всъщност една от най-основните констатации. Ако условията, е, е, но дори условията да не са, така да се каже, на лице или да се подхожда твърде гъвкаво и към тях, средствата са изразходвани 2010, както ви казах, оценка на попефа не е направена. Това е нещо, което в никакъв случай не може да ни удовлетворява. Напротив, това е много силен критичен момент. И 200 хиляди е, милиона е заема по линия на споразумението за макрофинансова помощ, МФА. Е, това е, е заем, от който държавата се нуждае, е, спешно, не го поставяме под въпрос, но също времено изразходването на тези средства и условията трябва да бъдат много добре подготвени и договорени. Това е една, един подготвителен период, който продължи почти две години в, на европейско равнище и трябва да кажа, че е, периода е твърде дълъг за подготовка, при положение, че държавата се нуждае спешно от тази помощ. И още няколко думи за един документ, който според мен е, е действително отличен. Имам предвид проекто доклада на господин Парнюе, отличен доклад. Искам да поздравя и за направените препоръки, с които съм напълно съгласен. Доклада действително поставя акцента върху верните моменти и съвсем ясно очертава постигнатия напредък. Разгледах документа ви след като бях подготвил своите уводни думи и установя, установих, че има много голяма връзка между моето изказване и вашия доклад и за това се радвам, че а, а, а, до такава степен споделяме заключенията си. Благодаря ви много за търпението и вниманието. Благодаря ви за този много детайлен и всеобхватен доклад както обикновено. да, а, вие го казахте. А сега господин Пренен, нашия доклад. Е Благодаря много, господин докладчик. Благодаря на господин Карел за член на Сметната палата. Благодаря за, при, за милите думи. Да, действително има доста препоръки, които споделяме, включително и с е, всички членове на Европейския парламент, които работих, с които работихме заедно по този доклад. И тук искам да изказвам благодарности на докладчите в Сянка и колегата Тамас по-конкретно от ЕНП. Нека да а, е, кажа, че е, изключително много сме благодарни и за вашия доклад който е много качествен. Съгласни сме с вашите препоръки и коментари. С интерес и слушах вашето експозе, след като бях изготвил доклада, очевидно, и се радвам на това, че има такова голямо съответствие. Ще се спра на няколко точки съвсем накратко. Както вие казахте, важно да се каже, че 1,3 милиарда евро бяха предоставени на, Европейс... на Тунис от Европейския съюз и те са били разходвани по добър начин. Също така е важно да се подчерта, че европейските средства значително са допринесли за демократичния преход и за економическата стабилност на Тунис след Жасминовата революция от 2011 година. Това е много важен въпрос, който трябва да се подчертае. И а, е, що се отнася до политическите е, препоръки на работния документ, който ви представям днес, е, е изготвен от името на нашата комисия по бюджетен контрол. В доклада се занимавам с значението на координацията между съответните действащи лица, а именно Международния валутен фонд, Европейската инвестиционна банка, и банката за възстановяване и развитие. Благодаря много и за координацията, която се осъществява, включително под ръководството на Германия за по-добра координация на приложението на средствата на място. Европейския съюз може да даде по-голяма помощ, ако се съсредоточи върху оставащите е, конкретни области и затова призваваме Европейската комисия да рефинира малко подхода си а, по отрасли и по-конкретно да очертае приоритетите на страната и условията за приложение на съответните необходими реформи. Тоест да искаме по-структуриран, по-насочен европейски подход, за да се улесни още повече процеса на преход в Тунис, който продължава да тече. И искам да задам своя, е, следния въпрос към Европейската комисия. Сметната палата в своя доклад изразява съжаление, че е, е, публичните средства и ам, фин, а, финансовата отговорност са, са оценени през последния път а, през, а, за последен път през 2010 година. За 2014 година а, да, такава оценка трябваше да бъде направена, но тя беше отложена за март 2017 година. И какво става с тази оценка? Направена ли е? Публикувана ли е? И какви са нейните заключения накратко? Това е всичко, което исках да кажа, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря много, господин Парня. Томаш. смятах, че е, започвате да говорите и на чешки, защото произнесохте добре името ми. Е, и така, благодаря господин председател. Благодаря и на Европейската сметна палата и нейния докладчик за отличния доклад. Както и за препоръките и точните констатации, които ще имаме предвид в бъдеще. Благодаря много на докладчика и на Сметната палата, и на нашия докладчик на Европейския парламент, господин Парнио, който очевидно е, е познавач е, в тази сфера и е подготвил отличен доклад. Ще подчертая е, три основни момента. От една страда помощта за съседите на европейските държави е от огромно значение. Тунис е много важен партньор е, за нас, не само в економическо и политическо отношение, но и по отношение на сигурността. Нуждаем се от дългосрочна стабилност, от добре функционираща функци... Е, администрация за съдебна система и сигурност в е, и стабилност в Тунис. Затова е особено важно да осигурим необходимото финансова помощ, за да може държавата да се справи с предизвикателствата в резултат на миграцията, тероризма, прането на пари, корупцията. То ни се извършва преход към демокрация, подобно на Марокко. И много от нашите държави членки тук в Европейския съюз имат подобен опит. Със съжалението ни все още се сблъсква с огромни проблеми, които са най-вече от социално-економическо естество, неравенство, висока безработица, най-вече сред младите хора, бедност в редица региони. Има много-много възможности и необходимост от помощ. Европейската сметна палата заявява, че средствата са, са разходвани добре, макар че в някои случаи може да се желая повече ефективност но в някои случаи сме наблюдавали как европейската помощ е, на практика се е, е, размива, е, не се усеща. Е, така че е, много важно е естествено да укрепим стабилността на е, Тунис, за да се почувства ефекта от финансирането по линия на Европейския съюз. В някои случаи би трябвало действително да работим на една по-широка територия, за да обхванем повече области, да постигнем сигурност. По отношение на бюджетните субсидии, мисля, че има възможност да се контролира по-добре е, е, изразходването на средствата. Много често са ни критикували, е, но ние междувременно вече имаме немалко опит е, в това как е, може да се установят случаите на корупция, как може човек да се бори срещу тези явления. И също времено в Тунис, в редица региони, хората имат проблеми с питейната вода и други жизненно важни източници огромен е опит по линия на е, Европа 2020, борбата срещу тероризма е много важна за Тунис, тъй като тя се отразява неблагоп... тероризма, всъщност неблагоприятно повлия на туристическото развитие в тази страна. Туризмът е важен економически отрасъл. Тунис защитава добре границите си и по този начин е, спира е, кандидат мигрантите за Европейския съюз. Е, извършват си и редица действия и операции в средствата на, е, в сферата на разследванията, на разузнавателната дейност, които допринасят за повече сигурност и е, защ, надежна защита, е, включително и на Европейския съюз. Нуждаем се от тясно сътрудничество с тази страна, най-вече по отношение на миграцията и, и тероризма е, проблеми, които са били в центъра на сътрудничеството Европейски съюз и Тунис и в миналото и аз се надявам да постигнем бърз напредък в това отношение. И сега. Помощта за северноафриканските страни е, трябва да бъде много добре насочена, да бъде всеобхватна. тези страни желаят да продължат сътрудничеството с Европейския съюз, вместо да търсят помощ от Русия, например, или да се опитват по друг начин да се ориентират в някакви сдружения и обединения на държави, които, което не винаги е най-доброто за тях. Благодаря все още не съм започнал да говоря чешки, не уча чешки, но се опитвам да произнасям добре нещата. А сега, госпожа Джабарова, този път говоря не от мое име, а от името на докладчика на АОД, който в момента не може да присъства, така че колегата ме помоли да представя неговия текст. Финансовата помощ, която отпуска Европейския съюз на трети страни, е свързана с определени условия. Те трябва да бъдат съвсем точно определени и резултатите да могат да се измерят. Програмата ПАР за възстановяване продължава вече от много години. Тя трябва да бъде много добре аудитирана. Е, много прецизно, за да се е, оточнят е, е, и условията и изискванията към е, финансовите средства, които се отпускат от държавите членки. Условията всъщност е, трябва да бъдат е, наблюдавани много точно. Виждаме различни форми на финансова помощ в Тунис. Донорите са различни и е, би трябвало да се помисли и за една обща оценка на всички е, средства, отпуснати от различните донори, за да се види как е, те си взаимодействат и какъв е ефекта, който се постига. Благодарим на докладчика и на Светната плата и на нашия докладчик за докладите. А сега може би е време да дадем думата на господин Колер, за да видим как точно се развиват нещата и как се оценяват от, по линия на комисията. Благодаря, господин председател, господин докладчик, господин Пинкстен. Днес предстои да прекарам един приятен следобед, тъй като става дума за най-добрия доклад на Сметната палата, който съм чел. Въпреки, че господин Пингстен изказа критика във връзка с някои детайли, цялостната констатация е, че средствата са били добре разходени. Констатациите в доклада като цяло са положителни. Много конструктивен е докладът. Благодаря на господин Пингстен и на неговия екип за доброто ни взаимодействие. В доклада се посочва, че Европейският съюз е реагирал бързо и максимално ефикасно на множеството предизвикателства, пред които е бил изправен Тунис през, този, през тези смутни времена. Има членове на Европейския парламент, като господин Ждаховски, които са преживявали подобни периоди и в родните си страни. Те знаят, че работата в след революционни условия е огромно предизвикателство от социално-економическо и политическо естество. А що се отнася до реализирането на програмите, представете си една държава, която от 2011 до 2017 е сменила 7 правителства. При такива условия не е лесно да се разработят приоритети, да се обвърже с условия бюджетната подкрепа за тази страна. Не е лесно всичко това при положение, че правителството се сменя на всеки 6-7 месеца. Като се имат предвид всички тези фактори, констатацията на палатата, именно, че помощта на Съюза е допринесла значително за политическия преход и намирането на решения за економиката в Тунис – е много задоволителна. Радвам се, че и палатата, и докладчикът признават това, че признават също така и сложното положение, в което се е намирал Тунис през този период. Нека си припомним също, че доклада се отнася до периода 2011-2015 година. Не малко от проблемите, които критикува Сметната палата в доклада си, междувременно са били обект на действия за решаването им. Положението все още не се е нормализирало съвсем в страната, но ни дава възможност да работим за справяне с някои от проблемите, които с право посочва и докладчикът. Много сме удовлетворени от заключенията в доклада. Удовлетворени сме от заключенията на съвета по този доклад от 19 юни. Радваме се и, че Комисията по бюджети на Европейския парламент на 20 юни излезе с положителни заключения от посещението си на място в Тунис – Вашите колеги по време на това пътуване имаха възможност да се запознаят на място не само с предизвикателствата в страната, но и с резултатите постигнати благодарение на европейското финансиране. Приемаме четирите препоръки на Сметната палата, както и десете препоръки, формулирани от вашия докладчик. Както посочваме и в писмените си отговори, не чакахме днешните разисквания, за да започнем работа по, по някои от препоръките, формулирани от палатата и от докладчика. Най-вече по въпроса за програмирането. Прилаганият модел на програмиране води началото си от заключенията на съвета от 2012, които бяха препотвърдени през 2016. Става дума за съвместното програмиране. В заключенията си съвета посочва, че това трябва да е задължителен модел, но едновременно с това да се прилага и на доброволен принцип. Комисията, нейните служби ще продължат усилията си за работа по съвместното програмиране. Едновременно с това нямаме законови средства, за да наложим този модел на държавите членки. В някои случаи по отношение на финансирането на Тунис – държавите членки се обединяват в рамките на съвместното програмиране. В други случаи пък само се запознават, само, извършват само съвместен анализ, но на ниво оперативни действия подхождат по-избирателно. Понякога искат да прилагат съвместното програмиране само към определени сектори, но не и към други. С други думи, съвместното програмиране не е нещо, което може да се реализира в краткосрочен план. Постигаме добър напредък в Тунис, в тази област, но постигаме такъв напредък и това от две години насам откакто бяха въведени и механизми на ниво Г7 по време на председателството на Германия през 2015 година. Постигаме добри резултати благодарение на съвместното програмиране. Сега предстои да финализираме новата единна рамка за подпомагане. Ще има възможност по тази рамка многогодишното съвместно програмиране да се превърне в реалност. 18 държави членки извършват дейност в Тунис. Всичките участват в целият този процес. Бе разработен и петгодишният план за развитие на Тунис, който съдържа насоки за редица сектори. Всичко това може да застане в основата на съвместното програмиране. Европейската сметна палата с право ни припомня, че помощта ни трябва да е по-насочена и когато подбираме секторите, в които да извършваме дейност и когато определяме условията. Не съм съвсем съгласен с почитаемия член на Сметната палата, който каза, че сме подходили прекалено щедро при определянето на условията. Не винаги сме извършвали плащанията в пълен размер, когато сме установявали, че не са изпълнени някои условия. По отношение на бюджетната подкрепа трябва да се прави разлика между фиксираните траншове, които се плащат след подписването и други видове траншове. Uh, uh, uh, Те се правят след външна оценка на това, кои условия са изпълнени и в каква степен. Тогава вземаме решение дали да извършим плащанията на 100 или на 50% или изобщо да не ги извършим. Прилагаме този подход към бюджетната подкрепа както за Тунис, така и за други държави. И в Тунис не сме извършвали плащания в пълен размер, ако сме установявали, че някои условия не са изпълнени в достатъчна степен. А що се отнася до броя на секторите, Сметната палата е права като заявява, че трябва да се ограничи броят на секторите. Сега, след като излезе петгодишната годишната програма, знаем какви са приоритетите, както на парламента, така и на правителството в Тунис. Така ще ни е и по-лесно да си подберем приоритетите в сравнение с периода непосредствено след революцията. Европейската сметна палата е разгледала много широк набор от мерки по подпомагането на Европейския съюз. Използваме над 10 бюджетни реда, за да предоставяме финансова помощ на Тунис. Много широк е наборът от инструменти, които използваме. И тогава би било малко неестествено от нас да се изиска да се съсредоточим само върху три сектора. Разбира се, трябва да сме по-фокусирани, но не бива догматично да се придържаме към изискването само за три сектора. Изискването за трите сектора може да въжи за един определен инструмент, но не за множеството бюджетни редове, които използваме за Тунис. Опитваме се да прилагаме подхода на групирането. В момента действа единната рамка за подкрепа. Срокът и на действие изтича към края на тази година. По тази рамка вече намалихме броя на сектори, намалихме броя на секторите и по Европейския инструмент за добро съседство. Същото въжи и за периода до 2020 година. Излязохме и със ред съобщения, включително и миналата година. За първи път Комисията и Европейската служба за външни действия излязоха с съвместно съобщение за една държава. Всички тези съобщения доведоха до подхода на групирането. По въпроса за ПИФА, за който говори господин Парния, Трябва да се актуализира рамката за ПИФА. Обикновено периодът е около 4 години. Неотдавнашната ПИФА, която се отнася до периода за 2015 година, бе публикувана тази година. Следващата ще бъде публикувана най-рано след 2 до 3 години. Тези дълги промеждутъци от време се дължат на промяната в методите за изготвянето на тези документи. ПИФА е много добро предварително условие за предоставянето на бюджетна подкрепа. И накрая, господин председател, държим да обърнем внимание на това, че помощта ни, отделните ни проекти и програми за Тунис постоянно са обект на оценка и мониторинг. Към момента няма цялостна оценка, тъй като Нямаме нужда от нея. Разполагаме с доклада на Сметната палата. Разполагаме с оценки за отделни сектори. Освен това, действа и система за мониторинг, ориентиран към резултати, т.е. за мониторинг на резултатите по всяка отделна програма. Така добиваме реална представа за изпълнението по всяка една програма. Мога да ви уверя, че системата ни за оценка и мониторинг е реалистична че постига конкретни резултати и ни дава възможност да внасяме промени в отделните програми, ако това е необходимо. Благодаря. Ще дам думата сега на господин Пинкстен за заключение. Благодаря, господин председател. Ще направя само една бележка. За управлението на публичните финанси. Мисля, че всички сме наясно, че това управление е изключително важно по отношение на финансирането от бюджета на Европейския съюз. Ако погледнем ПЕФа за 2015 година, то ще видим, че рейтингът е D+. Това показва, че трябва нещо да се направи за управлението на публичните финанси. По другите въпроси, мисля, че постигнахме консенсус. Като цяло може да се направи положителна оценка на помощта. Това е само единственият въпрос, по който трябва да се работи. Господин Парнио, докладчикът. Е, le е, rapporteur de la Cour des comptes. Просто искам да благодаря на новия докладчик от Сметната палата. Благодаря на, на представителя на Европейската комисия за неговата работа и за качеството на, на коментарите, които направи. Правят се препоръки от страна на Сметната палата и ние правим препоръки Комисията по бюджетен контрол – и за нас е важно тези препоръки да бъдат а, приемливи и за вас, защото е важно те да а, помогнат за съсредоточаване на усилията в правилната посока, за да се помогне а, в още по-голяма степен на Тунис, страна, която се изправя пред доста големи предизвикателства. И, и това е важно не само за Тунис, Важно е за Европейския съюз и за европейските граждани. Благодаря много. Отлична дискусия, отлична презентации, отлич, отлични презентации и се радвам, че има съгласие между Европейската комисия и Сметната палата по тази тема. Нещо, което не е факт по абсолютно всички теми. По точка разни, няма коментари. Следващата среща ще бъде на 12 юли. Закривам заседанието. Благодаря.